Уважаеми колеги, мисля, че можем да започваме заседанието. Искам да помоля всички, които искат да останат, да заемат местата си. Ще започнем с точка 17 в дневния ред. Настоящото положение е бъдещото по-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове. Имаме доклад по собствена инициатива по този въпрос от Джорджио Ставракакис и днес ще имаме обмен на мнения не само с автора на доклада, но и с поканените гости-оратори. Ще ги представя след уводните думи на Джорджо Ставракакис. Започвам а, създаване на думата на Джорджо Ставракакис. Моля ви да представите уводните си забележки.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 Това е един работен документ, който имате пред себе си. Той в общи линии се основава на общото приемане и признаването, че по-голямата синергия между структурните фондове и кохезионния фонд ще доведат до по-добри резултати на местно ниво и по-голяма добавена стойност от наличното финансиране от всеки отделен фонд. Идеята, която е описана в този документ е, че ако наистина искаме да постигнем добавена стойност, на нас ни трябва стратегически подход и общи правила за прилагане по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и други фондове в общата рамка на политическото сближаване и на Европейския селскостопански фонд за, за развитие на селските региони и Европейския фонд за рибарство, е необходимо по-голямо стиковане от програмите за сближаване и други програми, като иновациите, ученето през целия живот и така нататък. Това се признава в съобщението на комисията при прегледа на бюджета. Там са направени предложения за обща стратегическа рамка за по-добро координиране. Уважаеми колеги, предвид краткото време, с което разполагам, няма да навлизам в подробности в, по работния документ пред вас. Първо искам да благодаря наистина на гостите, които дойдоха и за предстоящия им принос към настоящия дебат. Искам, може би, да чуем вашите гледни точки и ценния ви опит от към практическите аспекти за това, което е споменато в работния документ. Председател Председателката, благодаря ви, Джорджус. Ян Мартин Девет е наш гост директор на Екорис в Брюксел. Това е компания за проучвания и консултации. Също така Хелбърт Норбърг, на управляващия орган Саксония Анхалт и Пасос Видал от Косла, Асоциацията на общините, също в Брюксел и координатор на фокус групата за кохизионната политика. Искам да поканя първо Ян Мартин Дефет. Господин Дефет, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, дами и господа. Искам да се съсредоточа върху а, опита на градовете а, по отношение на оценката, която бе извършена от Европейската комисия за а, програми от 2001 до 2006 година на стойност, това са две програми, на стойност 7 и 15 милиона евро. Тази програма Urban 2 е всъщност пример за интегрирани политики, не само на теория, но и как това става на практика. Тук съм посочил и основните предизвикателства за фондовете, включително Европейския фонд за регионално развитие, по отношение нуждите на градовете. Наистина трябва да се заложи такова едно ниво, как да се справим с тези предизвикателства и проекта Urban 2 го доказва. 2001-2006 е периода, като целта е да има интегрирани и новаторски подходи към възстановяване на градски региони и устойчиво градско развитие в трудни финансови времена. И 70 програми имаше в 14 държави членки а, всички от тях са стари държави членки и а, те покриват програмите 2,2 милиона жители. Интегриране на ресурсите е основната цел за повишаване на въздействието по различни начини. Първо, чрез интегриране на програми, стратегии и ресурси. Второ, чрез интегриране на ниво проект. Трето, чрез синергии между програмите и интегрирани екипи за осъществяване. Тези четири вида са следните. Интегрирана стратегии, подходи, фондове. Този вид интеграция е, дава възможност за допълнително финансиране. Основните програми са включени тук по основните политики съчетават се средствата от Европейския фонд за регионално развитие и други средства за по-голямо въздействие, концентрация върху основните приоритети. В Испания Консон Хихон, където има един проект за използването на широколентовия интернет в вече съществуващи финансови схеми. Вторият тип е интеграция на ниво проекти. Имаше силни доказателства за интегриране в проектите по Urban 2, Urban 2. Много проекти бяха свързани с няколко цели в економическите и физически проекти. Например, последните включват използване на излишни сгради за различни обществени цели, като например за детски градини и също така местните жени получиха доста работни места. В Роттердам се използваха за много неконвенционални цели тези средства имаше възстановяване на един младежки център за иммигранти младежи, като а, това беше нещо като детективска операция под прикритие и въпреки, а, че бе нетрадиционна тази операция, а, това а, бе свързано с решаването на а, първопричината за проблемите в този квартал. Намали се престъпността, намали се отпадането от училище и се подобри подобри а, възприятието към а, този квартал. А, третия тип е синхронизация между проектите. Ние смятаме, че един проект а, не е в състояние а, и е наивно да се мисли, че той може да реши всички проблеми на място. В Дортмут се вижда съществуването на няколко проекта, които имаше конвергенция между различни проекти за местния стоманозавод, в Вестфалия. Имаше също така подкрепа от местните бизнес асоциации и имаше промяна на използването на различни сгради. Тези проекти се подкрепяха един друг и това създаде усещане за напредък и по-силно въздействие. Четвъртият тип интеграция, който искам да спомена, е именно съвместните екипи за осъществяване в много области Urban 2 изигра а, голяма роля за, интегра... за интеграцията и партньорството, работата в партньорство между различни лица и много различни ведомства, институции започнаха да работят заедно. Това дава възможност на програмните ръководители на място да осъзнаят синергиите, които са възможни. Това се случи в Бристол, където такъв общ екип бе създаден в една <clears throat> и съща дирекция на местния общински съвет в Халифакс, също в Обединеното кралство. Подобна практика има, където <clears throat> няколко действия се ръководиха от Action Halifax компания. Също така на други места се назначава конкретен менеджер, който да ръководи синергиите в града в целевата област дава, се дава възможност на този менеджер да прави нетрадиционни връзки между различни ведомства и агенции, които преди не са били възможни. В заключение искам да кажа, че за да се обоснове и да се подпомогне засилването на кохезионната политика и конкретно на Европейския фонд за регионално развитие, трябва да се уверим, че въздействието, особено след кризата, е, е възможно най-силния, а пък проекта Urban 2 е един положителен пример е, за такъв интегриран е, подход на място. Най-убедителният аргумент е, че подобни политики имат по-висок шанс е, да оцелят десятката и да намалим риска от това те да пропуснат своята цел. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да дам думата на Норбърт Хелър, за да представи своите бележки. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря на немски. Виждате къде се намира Саксония Анхалт в центъра на картата с доста значителна площ по отношение на Урбан така че обхваната от стратегията за развитие. Не е необходимо да ви припомням всичко това, но наистина това е доста сложна задача за администрацията. От 2000 до 2006 година 12 милиарда са инвестирани от трите фонда Социалния фонд за развитие. И всичко това а, показва колко е комплексен, а, комплексна тази дейност. Разбира се, трябва да се а, спазят а, изискванията в зависимост от това дали средствата са предназначени за селски райони или за градски райони. А, трябва да се отговори на съответните критерии. Има голямо разнообразие на проекти в рамките на Урбан. Процедурите са прозрачни. Необходимо е да изготвим стратегия и след това проектите да преминат през процедура на оценка. Каква е ефективността на тези проекти по програмата Урбан. Има ли е, разлики между селските райони и градските зони? Е, да речем училища, детски градини, е, инфраструктури. И а, е, това може да се осъществи и в селските райони, и в градските а, е, зони. Така че а, има различия на местно равнище. Но независимо от това, администрацията е една и съща, управляващия орган е един и същ. Трябва ли да определим кои от проектите са допустими. Може би необходима е компютеризирана система. Всичко това се оцелява на политическо ниво за определяне на целесообразността на тези проекти. Всъщност, ако проекта е в, независимо дали е в градска зона или в селски район, проекта е един и същ. Има проекти, които са типично насочени към селските райони, свързани с земеделието или пък свързани с заетостта. Но в крайна сметка Проекта си е проект и едно евро е едно евро. Еврото е винаги в центъра на тези проекти. И има риск да се изготвят особените правила да се превърнат в общи правила, но ние трябва да запазим общия си поглед при осъществяването на проектите. Именно за това за всички проекти и за всяко плащане се прилагат едни и същи правила, както и за оценяването на проектите. Каква е равносметката от осъщественото? Mehrere... Наистина трябва да се обхванат всички фондове, всички освоени средства за всички периоди – не трябва да преоткриваме топлата вода през различните периоди. Понякога успоредно се движат проекти по два периода и понякога се налага да се управляват стари проекти и проекти за осъществяване в бъдещето. Така че не трябва да се възприемат нови административни подходи, за да не се получи объркване. И при регионалните оперативни програми има само едно звено, един управляващ орган, който е събеседник на компетентния орган комисията, след което еднообразно прилага всички изисквания за този проект на регионално ниво. Спазват се и изискванията за допустимост на проектите. Има и отрицателен, негативен пример, да речем ДДС за общини, които издигат, които изграждат училища или предпазни инфраструктури. също се допуска а, възстановяването на ДДС. Има и други е, данъци, които се възстановяват, но е, това не е в сила за социалния фонд. Някои общини не се ползват от това възстановяване. И е, във всички случаи се, на, трябва да има едни и същи правила за а, контролна дейност по различните проекти. Някои проверки се осъществяват спътник, а, а други по различни а, начини. Така или иначе, ние се нуждаем от едни и същи критерии за оценка, а, за а, фонда, за фонд се изисква а, непрекъснато а, актуализирани а, проверки за а, другите а, фондове. Така или иначе е необходимо едно и също транспониране по един и същи начин и е важно да се спазва английската версия, но и съответните преводи да спазват една и съща терминология по време на целия проект. Що се отнася до общата селско-стопанска политика, Тук отговаря друг орган на регионално равнище и се получава разминаване в терминологията. Струва ми се, че доста често не се навлиза в дълбочина, оставаме на повърхността и не виждаме достатъчно добре конкретните измерения. Що се отнася до структурните фондове, е, говори се за приоритети, а на немски терминът е друг и всъщност става дума за приоритетни насоки. В немските версии се използва различна терминология и ние се питаме дали за това има дълбоки причини. И така или иначе трябва да има едно и също определение на понятията за всички държави членки, а това се осъществява само в Брюксел. При плащанията също какъв, каква е датата на, на валера, каква е датата на отчитане и критериите за успеваемост при създаване на работни места, от кой момент се смята, че е създадено работното място, например. Нуждаем се от компютризация на всички фондове, а ако не на европейско ниво, то поне на национално и регионално. Също така, трябва да има ясни рамки за изготвяне на докладите. И ако правилата за различните фондове и различните периоди са различни, много трудно е да се е, събират е, и отчитат данните. Така че е, трябва да се хармонизират понятията, определенията, терминологията, което ще намери съответното отражение в докладите. надежните данни лесно могат да бъдат тогава намерени и ще бъдат от полза за взимащите решения. И това е в сила за всички равнища – местно, регионално, национално, европейско. Смятам, че нещата ще се усложнят, ако подходите са различни, ако всеки работи е, само е, за себе си. Всъщност въпросът е свързан и с комуникацията, е, което е иллюстрирано тук. Този, който е поръчал люлката, може би добре е изразил желанията си, но трябва много внимателно да се използва терминологията, което намира своето отражение и при превода. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за чисто практическото обяснение на предизвикателствата, пред които сме изправени. А сега дам думата на господин Серафим Пасос Видал да представи своите забележки. Thank you. Thank you, Chair. Um... Благодаря. Благодаря и на докладчика за провеждания тук дебат. Аз съм ръководител на въпросната на комисия за, за кохезионна политика в Брюксел. И също така Участвам и в специалната работна група за политика по сближаване. Много добре става, че ще говоря след а, другия колега, който е един практик, така да се каже, и представи нещата, такива каквито са. Нека да видим как стоят нещата. Първо, кратко въведение относно европейските региони. Има една такава международна федерация на местните власти. Ние сме едно от най-старите, така да се каже, европейски, една от най-старите европейски организации. И напоследък работим много с съвета по местно развитие. Ние съветвахме комисията през изминалите няколко години и а, нашите предложения бяха включени в петия доклад за кохезионната политика. Тук ще засегна няколко въпроса, за които, стана, за които се, бяха разгледани в този доклад – Тук участваше не само в подобно изготвяне и подобни консултации, участваше не само главната квартира, така да се каже, главния щаб, но също така и много други представители на местно ниво, които дадоха лични опит на държавите в Европа. Така както казах, организацията КОСЛА е асоциация на страните членки. И ние имаме представители на местните власти, например в Шотландия. Виждате тук а, населението на тази държава, на, на, тази, на този остров. Имаме сравнително малко население – Имаме дългосрочен опит в даване на съвети, консултации и управление на средствата за местно развитие. Ние в Шотландия вече имаме такива съвместни програми разработени и от години работим в тази насока. Както можете да видите, сигурно и сигурно знаете, има е един голям избор, дори прекалено голям избор от различни средства. Фондове, например Европейския фонд за регионално развитие, Социалния фонд и така нататък. А, за... А, или фонда за обслужване на регионите в Европа. Нещо, което е предвидено и за следващият период. Има и различни платформи, по които тези местни партньорства могат да бъдат приложени. Има също така градски програми, има различни групи и средства отпускани и по фондовете за риболов. Настоящият период се опитва да синхронизира действията във всички държави членки. и а, насоките на, прави, на комисията бяха приветствани, най-вече свързани с, а, примерно, различни взаимодействия между отделните фондове. Но това е съвсем друг въпрос. Ам, както вече казах, изправени сме пред големи предизвикателства и това, което говоря тук е едва ли не теория. Нещата на практика са много по-сложни. Обикновено става така, че примерно е малък персонал се опитва да се занимае с абсолютно всички проекти на европейско ниво. Има също така няколко различни типа власти, които се занимават с паричната страна въпроса. Има няколко различни нива на управление, на правителствено ниво. Има също така различни тълкуване на правилата. Ам, има и допълнителни национални изисквания. Именно за това нещата са много сложни. И при различно тълкуване на правилата и особено при малките промени в различните периоди, това не помага достатъчно. Например, насоките на комисията не са винаги достъпни в един критичен момент. Това допълнително затруднява нещата. И, както вече казах, има и допълнителни национални изисквания, които се налагат отгоре. И е, съответно, когато трябва да се, прав... да се спазва толкова много изисквания и да се правят толкова много неща, местните власти се затрудняват да, се... да осигурят всичките проекти. Има класически примери, например, за нашата дейност. Например, подкрепа за това, доколко може да бъдат използвани средства. например, Европейския социален фонд, когато трябва да се сътрудничим с различните фондове, например, не, трябва да кажем, че те имат различна структура и се прилагат по различни линии. Много е трудно да се синхронизират. Един единствен човек трябва да, например, да осигури един проект с два различни фонда. Това е доста трудно. Друг пример, в който много често се случва, когато работим с подобни смесени фондове, това означава, че трябва да се използват и такива смесени а, инструменти, смесени, примерни, а, дори и примерно две или повече а, индустриални площадки или нещо такова. А, това допълнително затруднява нещата, особено когато административният капацитет на местно ниво не е достатъчно развит в някои държави. И тук а, една дилема, пред която много често сме изправени. А, тези, които са практици, се опитват всъщност много дълго време да оценят а, доколко един проект може да бъде избран. А, това е така наречената дилема за туалетната хартия. Доколко той може наистина да послужи или да, да се превърне в туалетна хартия. И е съответно тази оценка трябва да се прави преди самия проект да бъде започнат, едва ли не. После, съответно, проекта ще бъде проверен от местните власти и ще се провери доколкото я е реализуем. Разбира се, имаме в повечето случаи една такава кръстосана програма между два и повече фонда – И много от а, властите, всъщност, въпреки че им е възможност да бъдат гъвкави, да използват гъвкаво фондовете, а, на практика трудно го правят или трудно се опитват да го направят. Има също така проблеми на различни нива на управлението. Например, ако получите една програма по Европейския социален фонд или пък по Фонда за регионално развитие, а, то те се управляват различни нива. Това се случва често. Такива са и случаите и в Франция, и в Германия, и в Италия, и в Польша. Това са най-големите всъщност членове и, са, и имат такава съответно по-голяма администрация. А, нека да не забравяме, казахме вече, че ще има управление на различни нива. Държавите членки трябва да изберат приоритети и да решат на кое ниво най-добре могат да се използват европейските фондове. Понякога е доста изненадващо, например, фонд по политиката по сближаване да се използва национално и на регионално ниво. Но така трябва да бъде. може, може да имате една програма на национално ниво, плюс а, специална програма на местно ниво, която да използва както този фонд, така и Европейския социален фонд. И въпреки всичко, програмата да функционира кохерентно. Това е правилното логическо решение. И според стратегията Европа 2020 ако продължим със същия подход, нещата могат да се влушат. Въпреки сложността си, ние взехме този пример, защото например, в Обединеното кралство съм препоръките на комисията бяха много стрикни за тези разграничения. От друга страна, отделни части от Обединеното кралство си определи своите собствени програми. Но като цяло имаме три основни канала. От една страна Европейския фонд за регионално развитие. Също така Европейския социален фонд и Европейския земеделски фонд, който пък се управлява от Министерството на земеделието. И ние се опитваме да направим една комбинация от всички тях. И дори и да имаме най-доброто разделение, което е възможно. В Шотландия нещата са по-лесни, по простата причина, че всичките фондове всъщност се управляват от шотландската администрация, от шотландското правителство. Министерството е много по-маничко и съответно хората са много по-близки в управлението на фондовете, но все пак това са различни хора, които занимават различните фондове и трябва да се проверява, да се комуникира. Относно фонда за земеделско развитие и за кохезионната политика. Това е всъщност най-тежкия проблем. Имаме различни нива. Имаме ситуации, при която Земеделския фонд и фонда за регионално развитие, примерно, отпускат едни същи средства за регионално и за земеделско развитие. И има три основни оси, така да се, ами, така, три, има програми, като лидер и Аксис 3, които са по-различни. Но много често те се засичат, те се дублират. Това се случва в доста страни, доста държави. Има, тези фондове се управляват различни министерства и е, много често тези министерства не са в течение, че примерно другото е получило пари за същия, за същата програма. Много често те се управляват от две различни а, комисии. И много често има и такива двойни критерии, двойни системи. И другият класически пример е просто един същи фонд да се занимава с различни отделни части на една съща програма. И следващият а, диапозитив е на шведски. Но тук имах задача, просто исках да ви кажа, да подчертая колко сложно е разпределението на европейските и на националните фондове. Това е пример за новия закон в Швеция, който задължава земеделските стопани да, да представят една по-специфична структура на развитие. То виждате как могат да бъдат използвани фондовете национално и на европейско равнище. И определено се вижда, че има ясно дублиране на отговорностите на европейско и национално ниво. Така че правилата на европейските и националните фондове явно не са достатъчно ясни, щом има такова дублиране. И а, определено застъпванията са твърде, твърде големи. И може би мислите след това, тази презентация, че нещата са много сложни. Да, сложни са, но в крайна сметка най-важното е напредъка, който а, осъществяваме. А, нека да не забравяме, че трябва да имаме фондове, които са лесни за използване от европейските граждани. Така че трябва да сме а, сигурни как на практика а, работят нещата. И в заключение, има много, много изказвания, които твърдят, че един единствен фонд ще улесни много нещата, вместо да имаме различни фондове. И със сигурност сега, може би за следващите 9 месеца, имаме възможността да имаме една обща рамка. Една стратегическа рамка. Разисквахме това с експертите на терена и се опитвахме да направим една голяма обща регулация относно фондовете – и да направим отделните регулации, отделните държавни управления, възможно най-упростени. И да не се остава широко поле за интерпретация. Също така се опитахме да имаме еднакво прилагане на тия фондове на, във всички държави в Европа. Дадохме си сметка, че а, можем да направим това само ако имаме един подход отдолу нагоре. Тоест, трябва да погледнем как стоят нещата на място, на терена и да видим какви синергии можем да постигнем. Новото местно развитие трябва всъщност да се съсредоточи върху въпроси като как да се прилагат въпросите на политиката по сближаване на терена. И предполагам, че ще продължим а, с тази тема и в следващото изказване, което ще изслушаме, и за това как и градското развитие трябва да се включи в тази стратегия. Считаме, че Европа 2020 година а, трябва да бъде нещо, което да съгласува с насоките на Европейската комисия, но тя няма да функционира, ако тръгне отгоре надолу. И последния коментар. Нямаме време. Така че бихме могли да постигнем а, някаква синергия, да подобрим действията на фондовете. Но това е трудно за постигане. Така че призоваваме комисията също да се заеме с тази задача. Ние като национални експерти а, и представители на местните власти не бихме могли да го направим сами. Благодаря. Благодаря. Беше изключително полезно да изслушаме тези три презентации, които а, разглеждаха едни и същи въпроси, но се допълваха. А, Питър Бърксман от Европейската комисия е с нас, а, което е много хубаво. Питър Бърковиц, извинете. Искам а, по време на дискусията да го помоля да също да се включи, за да каже а, по какъв начин нещата се виждат от комисията, как ще продължат, каква насока вижда комисията за тези фондове, а, дали ще има наистина обща стратегия за социалните фондове. искам сега да дам думата на колеги, които биха искали да се изкажат. Няма никой, който да е изявил желание. Е, господин Текшейра, моля. Благодаря, госпожо председател. Е, бих искал да поздравя колегата Джорджо Ставракакис за неговия доклад, който наистина е много амбициозен и правилно посочва важните моменти. Но искам да повдигна няколко въпроса. Искам първо да кажа, че взаимодействието може да постигне добри резултати на местно и регионално ниво а, и по-добри резултати, а, като се, не се спазват само общите правила. Смятам, че по-добра координация ще доведе до по-добро сближаване, до по-добро взаимодействие и връзката между Европейския социален фонд и ФЕДЕР е нещо много важно и финансирането на такива инициативи е по полезно ако е свързано с, програми, свързани с развитието Имаше разделение между тези фондове и ние трябва това да го оценим и да вземем решение дали да се запази това разделение между фондовете, дали то е в полза и гарантира ли равните шансове, равнопоставеността на селските и градските райони. Смятам, че потребността от координация и взаимодействие е нещо неизбежно днес – с оглед на кризата, която разтърсва Европа. И това ни води именно до тази неизбежност. Трябва да използваме по-добре инструментите, с които разполагаме. Съгласен съм също така с това, че координацията трябва да се осъществява на всички равнища и хоризонтално, и вертикално, с участието на всички субекти на национално, регионално и местно равнище. В стратегически аспект, отношение на плащането, на контролната дейност и оценяването. Според договора се предвижда не само съвместно действие на структурните фондове, но и на други инструменти. И припомням тук ролята на Европейската инвестиционна банка по една много проста причина. Тя играе много важна роля. Има инфраструктура, пристанището в Танджер, в Марокко 800 милиона евро за трансформиране на този, това пристанище, което ще бъде най-голямото в Средиземно море. И това наистина е шизофренна програма. При безработицата, която, се, която расте в Европа, а, да се отделят толкова а, средства за пристанище, което а, ще бъде огромна конкуренция за испанските, португалските пристанища, което е нелоялна конкуренция, защото а, там се прилага социален дъмпинг, а Европа трябва да защитава своите работни места и да приема мерки за борба с безработицата, а Европейската банка финансира най-големия конкурент на европейските пристанища. Така че е, координирането на дейността и взаимодействието не може да остане дейно само на теоретично равнище, а трябва да, е, бъде, да има реални измерения. Е, тези примери са ясни и вместо да говорим за това как да създаваме взаимодействие и добра координация – това, което трябва да направим е реално да осъществяваме това взаимодействие. Благодаря ви. Yes. Now it's here. Сега се чува, нали? Благодаря ви много за възможността. Накратко искам да поздравя господин Ставракаки за доклада. Наистина смятам, че е много сериозен проблема и трябва да се обсъди. Необходимо е основното изречение, което е най-важното и което е глобално предложение, е на страница 6, където може да прочетете, че Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за рибарство трябва да се интегрират в общата схема на структурните фондове, както бе до 2006. това е сериозно предложение. Искам да кажа на докладчика, а, или към някой от комисията да отправя въпроса си. Ако видите по някой проект а, с а, втори стълб а, селско развитие и той не се използва а, през последните 2-3-4 години. През 2009 година 18%, 1,8 милиарда не са изплатени средства и се концентрират средствата за плащания по економическо възстановяване. Тази година изменения бюджет, изготвен от бюджетната комисия, планира а, да вземе 1 милиарда от, а, евро от а, селския фонд, а, за да се прехвърли към структурния, а, структурните фондове, Европейския регион, фонд за регионално развитие и Кохизионния фонд имам предвид. Въпросът е ще сливаме ли тези системи за управление, за да а, се а, осигури едно единствено място за пари? Говоря за втория стълб развитие на селските региони в размер на около милиард евро. Аз в къщи питах в моята страна защо хората не се бунтуват, защото средствата са отделени, а те не са платени. И отговора беше, че фермерите, тези, които трябва да използват тая програма за развитие на селските региони, те трябва да имат пари от съфинансиране от държавата. Това съфинансиране от държавата не се предоставя. Дори имат и кредити от банки, обаче въобще не им пука за това. По-скоро се интересуват от първия стълб, а именно плащане на площ на хектар има 12 милиарда, които са планирани за изплащане, а те не се плащат. Въпросът ми към докладчика е следния. Може би е по-реалистично да говорим за синергии, като се вземе цялата система. Втората, втория стълб на селскостопанските пари, първия стълб не е толкова релевантен, защото там е плащане на площ и не е свързано толкова с развитие на селските региони, колкото с земеделието. И последното нещо е различните падежи. С 10 години е давността на споразумението за селското стопанство, структурните 7 е години. А ако ще говорим за бъдещето, да видим поне една единствена финансова перспектива да имаме. Има всъщност реалистично разлики в падежите, в сроковете на съответните плащания и срокове. За това подкрепям много предложението на докладчика да не се занимаваме с целия земеделски фонд за развитие на селските региони, а само за втория стълб селски региони. Господин Трамокулус. Благодаря, госпожо председател. презентациите и общата дискусия са много интересни и наистина помагат на работата на нашата комисия. Аз също имам няколко неща, които да споделя. Възоснова на работния документ, предоставен ни от уважавания колега Ставракакис. Наистина положението в момента и бъдещето, бъдещите перспективи и синергии и възможности за повишаване на ефективността и съвместната работа между различните фондове. Всичко това е нещо, от което е, ще се възползват европейските граждани и очакват то да стане практика. И наистина е много полезно да, да дискутираме този въпрос днес, защото в кризата, в която се намира Европейския съюз, с всички от тези програми, които всъщност трябва да се осъществяват, но в момента са предотвратени от проблемите, които се изпитват от регионите, трябва да бъдем по-конкретни в това, което предприемаме. По отношение на изпълнението и ефективността ми се ще да съм по-оптимистичен. Нещата са доста удовлетворителни, обаче не трябва да лежим върху стари лаври. Трябва да изразим становището си, да предприемем действия. А, съгласен съм с докладчика и с това, което той казва, именно, че финансирането на економически дейности трябва да се съсредоточи върху човешките същества, върху особеностите и характеристиките на всеки регион. Засилването на добавената стойност от Европа, от структурните фондове е свързано с напредъка на синергиите между и економическите и социални намеси. Новите правила за кръстосано финансиране трябва да бъдат прегледани а, по същество, из основи. И разбира се, а, на първо място трябва да се а, извлекат някакви заключения, които да са полезни. Наистина, ние всички сме съгласни, че трябва да има синергии, обаче трябва по-целенасочено да дефинираме нещата. Въпросът е дали просто искаме фондовете да намерят синергии помежду си и да работят по конкретни проблеми, които ни притесняват, или искаме координация, сътрудничество, участие в една по-обширна програма за развитие, която да включи в себе си всевъзможни а, политически аспекти. Аз приветствам втората възможност, където много проблеми и въпроси ще бъдат решени по един дългосрочен, устойчив и жизнеспособен начин. Всъщност тук в Европейския парламент сме се съсредоточавали много пъти както виждаме в петия доклад по политиката на сближаване тук в комисията, виждаме, че постоянно работим към една единна политика, която обаче да е гъвкава. Крайна сметка искам да приветствам отново този работен документ и а, да изразя удовлетворението си, че този процес се осъществява. С нетърпение очаквам да видя какво парламента ще направи възоснова на целия опит, който ще споделим помежду си. Наистина очаквам как ще успеем да направим тези политики по-ефективни на практика. Благодаря. Искам сега да поканя Питър Бърковиц от Европейската комисия да коментира в тази дискусия. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за този документ толкова стегнат, но богат на информация. Мисля, че идеите в него са много интересни. Нека да бъда кратък. Много от основните въпроси бяха вече повдигнати от ораторите, но искам да подчертая основните елементи, които комисията счита за важни, особено в рамките на петия доклад по кохезионната политика и при разглеждането на бюджета. Мисля, че комисията чита тази стратегия за подобряване на синергите на, е, на три нива. Първо, контекста на общата стратегическа рамка за инвестиции, която покрива пет основни фонда а, е, за селско развитие, за а, е, социалния фонд и така нататък. И а, считаме, че може да има и други инструменти, които да са част от този документ на национално ниво имаме договори между партньори. Те са предложени като допълнение на споразуменията на европейско ниво и се управляват от органите, които управляват политиката за местно ниво. Предимство на тези договори е, че те могат да бъдат специфични за кохезионната политика, но евентуално биха могли да бъдат отворени и към други фондове. И накрая подчертавам, че тези договори трябва да описват механизмите на координация между фондовете на европейско ниво. И на трето ниво, на ниво бенефициенти, комисията се тревожи, така както е казано и в документа, за евентуалността на сложност, за сложността на тези фондове и съответното е застъпване. Трябва да има по-голяма хармонизация на а, начина на избиране на проекти и трябва да има общи правила там, където е възможно. Това е дейност, която в момента обсъждаме с комисията и с правната служба. Искаме да почертаем два основни е, въпроса, с които се занимаваме в момента. Първият идеята, че трябва да имаме един, една методология, един подход за раз, местно развитие. И смея да твърдя, че това може евентуално да се направи и в социалния фонд, и в фонда за регионално развитие, и в фонда за риболова. Трябва да има един такъв единен подход, за да се избегне дублирането на процесите. Втори основен въпрос е въпросът за кръстосаното финансиране. Кръстосаното финансиране е много важен въпрос, защото позволява на бенефициентите на местно ниво да изберат кой е най-добрият за тях начин за комбиниране на фондовете, как да постигнат проектите. И е, в настоящия момент вече съществува такова кръстосно финансиране, но правилата са много сложни и съответно биха могли да бъдат упростени. Това е област, в която ние работим. И накрая искахме да а, а, подчертаем значимостта на смесните финансови инициативи, особено на местно ниво, може би в момента най-важната такава е платформата за борба с бедността. Мисля, че трябва да съчетаем фондовете и да ги интегрираме в подобни платформи, за да имаме истински резултати на терена. И накрая имаме също така един подход за финансовата регулация. Трябва да има хармонизация на контрола и е, финансовата регулация трябва да се разглежда а, и да се преразглежда от, на определени периоди, а също така да имаме една обща управленческа политика. Но виждаме тук и какви са трудностите, свързани с хармонизацията. Защото по време на дискусиите много от заинтересованите страни подчертаха, разликите, които съществуват между, например, селскостопанските разходи, разходите по структурните фондове и така нататък. В заключение, три основни елемента, на които се спира комисията. По-стратегически подход за приоритетите на фондовете, опростяване, управлението на фондовете при упростяване на достъпа на бенефициентите към, до фондовете. И една последна точка. Могаше да се направи много на ниво европейска регулация, но мисля, че държавите членки, местната администрация трябва също да изиграят своята роля. Имаше една забележка относно фрагментираната структура това е до някъде въпрос на субсидиарност. Но е важно органите, които отговарят за прилагането на кохезионната политика, да използват всяка възможност, за да имат един интегриран процес. Благодаря. Благодаря, Питър. Джордж, искате ли да кажете малко нещо? Благодаря, господин председател. Искам съвсем сърдечно да благодаря на гостите за техните изказвания. Коментарите ми и презентацията бяха много, много интересни. Искам също така да благодаря на колегите за техния принос. И се надявам, че всеки ще помогне със своите коментари, за да направим е, един наистина добър документ. Благодаря. Благодаря. Очакваме, че ще бъде прият през февруари и ще използвам още малко, още веднъж дадената ми дума, за да кажа, че благодаря на гостите за това, което те споделиха с нас. Това ще ни позволи да разберем по-добре практическата гледна точка по това какво може да повиши ефективността и да улесни функционирането на европейските фондове. И искам да благодаря и на Питър Бърковиц за ангажираността на комисията – в тази насока ангажираност за по-добра ефективност и за по-добра хармонизация на законите, нещо, което ще позволи повече синергия между отделните финансирания и това върви в същата насока като нашите дебати тук в, в, в, в оригиналната политика. И се надяваме, че това ще структурира повече бъдещата регионална политика на Европейския съюз. А, благодаря още веднъж. Сега пристъпваме към следващата точка, а, а именно изслушването, публичното изслушване за място на европейските населени места и градове в политиката на сближаване. Имаме време до 11.45 за този дебат. Имаме пет оратори. Петим. Имаме колега от Европейската комисия. Имаме също така представител на Евроситис. А също така Чарлз Университи, експерт от Прага. И също така експерт от Будапешта. Мишел Делбар не е тук, за съжаление. И ще дам думата веднага на Европейската комисия. дам думата на Даниел Муке да говори за оценката на различните инициативи за градско развитие с период 2000-2006 година. Имаме доста време, но нямаме безкрайно много време, така че ви моля да бъдете кратки. Даниел Муке има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Имам презентация, ето я на екрана. Thank you. I wanted to start благодаря. Искам да започна с поводни думи за а, инициативата за градски общности. На следващия слайд, моля. Какво представлява тази втора програма Urban Tool? Това е инструмент за решаване на проблемите на градски квартали в криза. Какво имам предвид квартали в криза? Това са области с висока безработица, с а, а, западнала среда, без зелени пространства, висок дял на социални проблеми, престъпност и така нататък. Всички тези неща, като се комбинират в а, една градска зона, става а, определението за а, тези а, квартали. Тук виждаме а, цифрите за цяла Европа. Това са малки зони. Вижте колко са хората тук, делено на 70 и виждате, че общата цифра е 300 хиляди души. За Брюксел Етерберг е една такава зона. Така че това са малки квартали с по, по около няколко хиляди души в тях, но има много проблеми в тях. Обаче тук като сметнете, интензивността на помощ за тези квартали е доста висока и средно се вижда, че тя е подобна на интензивността за финансиране финансиране по първа цел а, за периода. Висока интензивност на проблемите, доста помощ, но а, общо взето подхода трябва да е интегриран, за да може да се решат и економическите, и социалните проблеми и а, западналостта на физическата среда на тези квартали. Метода за прилагане на програмите е а, свързан с силно партньорство на местно ниво, с местната общност, с общината и с, с всички други а, лица, които са заинтересовани, действащи лица в региона. Тук някои статистически данни, които са ключови, но а, това, което искам да запомните е, че оценката направена е напълно изчерпателна. Всички 70 програми сме разгледали, Интервюирали сме менеджера на програмата, по всички показатели сме разглеждали данните, статистически и програмните данни. След това сме избрали 15 представителни казуса. Те са представителни, защото са от целия Европейски съюз, представляват балансирана смесица от различни стратегии и подходи и представляват и представителна смесица по различни други критерии, например на големи, средни и малки градове. С други думи, тези 15 казуса са възможно най-представителните, които можехме да изберем задълбоченото проучване на тези 15 са посещения, включва посещения на място, събеседвания с местните заинтересовани страни, проследяване на пътя на съответните проекти. Имаше и конкретни проекти, които избрахме за мини проучване. 18 месеца отне това проучване и оценка. Трима научни експерти в група бяха събрани. Майкъл Паркинсън, който е, е много за Арбан, но имахме един много скептичен италиански професор и един, който беше някъде по средата и филтрирахме а, през тези трима експерти всички доклади. Искахме те да успорят резултатите и да а, видим кои в крайна сметка са автентични, кои са добри. Сега да представя някои от най-важните изводи на тези анализи, за да може да е по-прегледно. Съм ги разбрил на три. Физическо възстановяване, изграждане на местната економика и социално изключване. Нямаше всъщност интегриран подход. Те трудно се разделят тези три теми тематично или пък проектно. Ако мога да дам един проект като пример, аз един от проектите, който посетих, бе беше една западнала сграда, която беше възстановена собствеността бе възстановена и се даде едно обучение, особено на тези, които бяха дългосрочно незаети, безработни или пък от уязвими социални групи. Това наистина беше един проект, който искаше да даде заедно и трите елемента физическо, економическо и социално възстановяване, но тук съм ги разделил тези три аспекта, за да е по-прегледно в презентацията. Сега да видим физическото възстановяване. Тук има доста цифри, които може би веднага ще ви станат ясни какво е 2,3 милиона квадратни метра възстановени. Това е доста голяма площ, но ако се разходите в възстановена по тази програма зона, ще видите сградите, които са оправени, ще видите зеленина, ще видите и а, пешеходни зони, паркове. Визуално се различават тези зони от а, това, което бяха преди осъществяването на този проект. Сега економическото възстановяване на местната економика имам предвид, пак много числа, но а, има микромерки, съвсем малки мерки, които помагат на местния бизнес, на а, а, улицата още малко, инкубатори на такива бизнеси, както са известни. И искам да подчертая тук думичката микро, защото ние погледнахме статистическите данни за тези области като цяло и, и се изненадахме, че открихме, че а, някои от показателите, като например а, заетостта или а, безработицата, а, тенденцията следваше а, тази в а, целия град, в който попада квартала. Ако безработицата се качва в града, безработицата се качва и в квартала. Но а, след осъществяване на проекта се видя, че тези тенденции започнаха да се разминават и имаше отделна тенденция в съответния квартал и микрорайон. Обаче, така или иначе, трябва да се изменят економическите фактори а, в целия град, защото тези фактори въжат за целия град. Те не могат а, да въжат само за даден квартал. А, след това третата област, социалното изключване, това винаги се усеща, винаги е осезаемо като посетиш тези региони, като сега се разходите в един квартал по Urban 2 и говорите с хората, те спонтанно ще ви споделят за този проект, защото има доказателства за обучението, което е осъществено и за новите социални услуги, които се предоставят. В един много малък квартал е възможно с подобен род пари да се промени и престъпността, тенденциите в престъпността, защото като се предостави повече улично осветление и разни други малки неща, това оказва влияние върху престъпността. Така че тези три са областите социалното изключване, физическото възстановяване и економическото възстановяване. Това бяха вертикалните. А сега да видим хоризонталните а, изводи. Това са основните а, констатации от оценката. Успешните проекти са онези, които се ръководят от местните хора, тези, които се възприемат като собственост на местната общност. А, те, а, местните участват в избора, в а, планирането, осъществяването на а, проекта, докато неуспешните проекти са онези, които са наложени отгоре. А, за мен като економист аз бих очаквал, че а, извест... някои профил проект ще бъде по-успешен от друг, но явно тук няма значение какво се прави, а как се прави. А, трябва местното население от началото до края да участва, за да е успешен проекта. Това е важно в контекста, в който 80% от програмите са водени от местните органи за самоуправление и а, повече от 80% от партньорствата са включващи всички заинтересовани страни. Тоест целият набор от местни заинтересовани лица участват. Обаче местното партньорство, ако е важно, къде остават големите играчи? Тук ме довежда следващото заключение на този доклад. Големите играчи, така да се каже, дават експертните познания, изграждат капацитета на местните заинтересовани страни, защото местното население разполага с много познания за нещата на място, но не знаят как сами да ръководят проекти и програми. На тях им трябва обучение, изграждане изграждане на капацитета и една от основните характеристики на Urban 2, което беше един от факторите за, за успех, е изграждането на капацитета на местните заинтересовани лица. Местният капацитет не е края. Всъщност трябва да се осигури устойчивост на проекта. Присъствието на някои от големите заинтересовани страни бе ключово за успеха. Около 60% от проектите по Urban 2 продължават и след приключване на финансирането на тези проекти. Това е много висок процент. Ако си представите какъв един местен проект, то е, да кажем, обновяване на една сграда, това не може да продължава след края на проекта. Тоест, по своето същество, проектите няма защо да продължават след края на, на финансирането но 60% виждате, че продължават. Ако един успешен проект се характеризира от инициативата на местните лица на местното население. То участва в планирането и изпълнението. Успешният проект се характеризира и от присъствието на по-високите нива на управление на по-големите играчи, за да може да се осигури устойчивост. Един от последните слайдове е това. Нямаше да си свърша задължението като оценител, ако не ви споделя едно от заключенията, типични не само за Urban 2, но и за други програми. Открихме проблеми с мониторирането, наблюдението, проследяването на проектите. Стартът беше много амбициозен. Над 4000 показателя бяха заложени в началото, но това е прекалено според мен. Представете си един много малък проект или програма и трябва 59 показателя да следят на програма. Това е твърде много. Какво става. Една трета от показателите не се събират данни по тях. Много амбициозно започват нещата. Искаха всичко да измерват, обаче не успяха да, дори да се приближат до показателите, които бяха зададени, зададени в началото. В един а, проект обаче имаше а, проблем с самата интервенция. Един от програмните менеджери, когато го интервюирахме и го попитахме какви са проблемите, той казва ми а, дългосрочната безработица. И какво направихте? Еми, построихме започне наново центъра в града. Това как се отрази върху заетостта, ами нямам представа, отговаря той. Това е крайен пример, но а, от време на време се открива подобен род менталитет. Хората мислят, че има някакви пари и програмата не е задължително да се съсредоточава върху нуждите и няма никаква потребност от проследяването на тези програми. Това разбира се не е проблем само на Urban 2, е на много други програми в структурните фондове. Много е важно да се проследява напредъка, да се знае какви са нуждите и да се знае какво ще се прави, за да се реши тая нужда да може да се проследява напредика, а, означава да знаете дали решавате проблема и посрещате нуждата. Ако не, тогава такава програма не е необходима. Едно от заключенията и препоръките е да има ясна логика за съответните интервенции, да има само няколко малко на брой показатели, които обаче да се проследяват добре и отново да се има предвид ролята на по-високото ниво на управление, за да се помага на местните да осъществяват проектите. И сега последния слайд с заключенията. Ако погледнете зоните по Urban 2, има ясно подобряване в периода 2000-2006 година. Това може да се проследи чрез ключови статистически данни. Може да се а, извадят тези заключения чрез а, показателните примери. От 13,5 от 15 случая има ясно подобрение. В а, един от случаите Сомбървил има подобряване на местната физическа зона, но няма економическо подобрение изпълнение. Има също така а, и ясно социално подобрение. Има обаче ограничение на а, обхвата на подобни програми, защото те са малки по размер, покриват малки зони, не могат да свършат всичко и местните не винаги знаят какво се случва извън а, квартала. Не е задължително да можеш да повлияеш на по-голямата економика, като подобриш на квартално ниво економиката. Въпреки това, ясен извод е, че трябва да участват от местните жители, местните общностни групи и ако искаме по-високото ниво да участва, то трябва да е чрез даване на експертни познания, чрез осигуряване на устойчивост на проектите. И едно ясно нещо като заключение, че трябва да знаеш в началото какво искаш да постигнеш, как то трябва да изглежда, ако е успешно и да проследяваш неговия напредък. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря, господин Даниел Моке, трябва малко брутално да подхождам ако искате да имате обмен с нас парламентаристи, трябва да оставите малко време и за дискусии. Искам да помоля да се придържате към 10 минути за изказвания, за да остане малко време и за дебат. Искам да помоля господин Писка Шнал а, а, от Европейската комисия за териториално сближаване и Urban 2 а, да а, направи своето изказване. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Изчаквам да пуснат моята презентация PowerPoint. Бих желал да засегна тази презентация пет основни точки. Първо, да кажем защо се интересуваме толкова от градовете. Второ, да разкажа за нашият опит в градското измерение на настоящата програма и да кажа и няколко думи за бъдещето. И ще говоря също за идеите за бъдещето развитие на градското измерение. Нещо, което отива отвъд съответната политика по сближаване. Защо толкова се интересуваме от градовете? Ясно е, че близо три четвърти от, градско, от населението в Европа живее в градовете. Има голям потенциал за развитие градовете са считани от е, хората за център за иновация, за център за економически ръст. Но естествено градовете са изправени пред много предизвикателства, защото има големи разлики и е социално поляризиране – и също така вътрешни различия в, градо, в самите градове, нещо, което отслабва тяхната сила. Няма достатъчна, достатъчно задоволителна връзка между а, отделните градове и регионите. Разбира се, градовете отговарят а, и се, трябва да се борят с големи предизвикателства, както демографски, така екологични и, и свързани с интеграцията на иммигриращите. Настоящата финансова и економическа криза фалши много от а, а, гр... ситуациите в, градове, в много от градовете. Когато разгледаме настоящото градско измерение в настоящата рамка, финансова рамка, решихме че има много инициативи, които все пак не са били толкова успешни. И а, основната ни база за развитието на градовете и за изграждането на стратегия е член 8. И всички градове могат да бъдат теоретично избрани, за да получат подкрепа по политиката за сближаване. Разбира се, това не става автоматично. Този член 8 е по-скоро с пожелателен характер, а не с правно задължителен. Така че е едно от основните, едно от основните неща в нашия приоритет за развитие на градовете е създаването на специалните програми за градове с един фонд около 10 милиарда евро. Това е, беше предвидено по програмата за приоритетен градски достъп. Имаше съответно и нужните инструменти, като фонд на Джесика. Имахме и други в началото. Сега има все повече набиране на инерция в прилагането на тези а, инструменти. Какви са слабостите? Има силно тясно фокусиране върху, е, инвестиционния, върху инвестициите. И има а, съвсем малко признаци за директно местно участие, но и е, съответно мисля, че можем да, тук да включим и това, което каза Даниел за неговия опит. Наскоро гледахме как се прилага на практика участието, примерно, на местните власти и на гражданите в отделните държави членки. Установихме, че има недостатъчно участие, неудовлетворително участие. Много често това участие се свеждаше само до формални и неформални консултации а нямаше почти нищо свързано с конкретното прилагане на проектите на практика. И, ако, и когато питахме градските власти дали ще участват в прякото прилагане на програмата, те казваха ми не. Установихме, че в това отношение чувството за собственост за лидерство е много важно в програмата. И се опитваме за следващия програмен период да изградим точно такова чувство у градовете. В петият доклад се подчертава, че трябва да имаме една амбициозна градка, градска програма, да се признае ролята на градовете в изпълняването на целите на Европейската стратегия 2020. Не става въпрос само за целите, свързани с устойчив ръст, но и за интелигентен ръст. Именно за това ние твърдим, че градовете имат съществена роля за изпълняване на тези цели. Второ, докладът подчертава нуждата от по-силно участие на градовете при прилагането на програмите. Докладът също призовава към по-гъвкав подход относно там, в тези области, където стратегията трябва да бъде променена. Така че може да се изготви една стратегия за съседство или за градски район или, например, за а, речен басейн. Част от предложението на нашата комисия включва набелязването на много конкретни целеви действия за регионите, които страдат от специфични проблеми или бедност и съответно да се вложат там всички елементи на програмата. Например, интегриран подход, подход отдолу нагоре, участието на местните власти, на другите заинтересовани страни и също увеличаване на мрежата на работа. И съответни инструменти, свързани с тази мрежа. Предлагаме също да има по-добро прилагане на финансовите инструменти, като се използват добрите практики от Джесика. Комисарият се интересува от една по-широка териториална програма, не само градска, и се опитва да насърчава тази програма, участва активно в дискусиите. Нещо, което а, ни помага да разберем по-добре какви са а, проблемите и предизвикателствата, пред които се изправят градовете, кои са градовете, които най-успешно са се справили с а, тези проблеми и как а, политиката на сближаване може да помогне в тази насока. Генерална дирекция Регио момента а, осъществява един проект Градовете на бъдещето е, или на утрешния ден и организирахме две ателиета и приготвяме третото такова. Резултатите от тези първи две ателиета и дискусиите от тях са публикувани на вебсайта, можете да ги консултирате и ще изготвим доклада през март другата година Съответно, ще споделим с вас всички резултати и коментари, които сме направили. В рамките на тези ателиета имаше представители, експерти на различни градове и различни региони. Комисарят много активно подкрепя това сътрудничество между държавите членки, както и на различни институции и асоциации. Това е инструмент, който може да помогне на градовете да приложат по-добре принципа на Лайпцигската харта за устойчиви градове. Имаме едно съвместно председателство от Франция и Белгия и Европейската комисия предлага техническа помощ. Сега започваме тестовата фраза в 60 европейски града, които са подбрани. И е, тази фаза ще завърши след около една година. Надявам се да имаме положителни резултати и съответно те ще бъдат представени а, за, на всички вас и ще са достъпни за всички европейски градове, които искат да ги използват. Това исках да кажа. Благодаря ви за вниманието. Okay, thank you very... Благодаря за интересната презентация. Сега искам да помоля следващия оратор, господин Пол Беван, генералния секретар на Евроградове Юроситис. Благодаря. Искам да се съсредоточа върху три неща във времето, с което разполагам. Принципа за интегрирания подход – амбициозния дневен ред за градовете, който бе току-що обсъден и а, проблема с а, разликите в географията, географските разлики. А, това, което чухме от проекта Urban и това, което ние имаме като информация, съвпада и е доказателство, че политиката за сближаване има голям ефекта, когато се съчетават мерките за социалната среда и околната среда. И най-добре е, както се вижда от доказателствата, местното ниво да е ръководно. Местното население е това, което е най-близо до реалността. Гражданите и въобще градовете трябва да съберат на едно място тези, които са лидери на, на по места в самите градове е, те трябва да, да управляват е, съответните инициативите. Е, местните лидери се ползват с най-голямо доверие сред местното население и по този начин може да се постигне най-голяма ефективност. Знаем, че постигаме повече, постигаме по-добри резултати за вложените пари, когато има интегриран подход. Обаче, както току-що чухме, интегрираният подход не е кой знае колко разпространен в настоящата а, и в настоящата перспектива. Трябва да гарантираме, че в бъдеще финансирането на програмите е координирано чрез социалните фондове и чрез Европейския фонд за регионално развитие. Нашата работа в рамките на тази година за борба срещу бедността и социалното изключване показва мощта на такъв интегриран подход. Доказали сме, че за да се реши проблема с социалната и териториална кохезия, трябва да се комбинират заедно различни неща, като заето заетост, обучение, цифровия дневен ред, економическото развитие, възстановяването на градската среда. В крайна сметка ние сме видели, че градовете са тези, в които се осъществява градската мобилност. Те подобряват качеството на живот, но постоянно хората се движат от град в град. Те минават от едно място на друго и тази урбанизация е основният двигател в световен мащаб. Не бива да да губим от погледа си важността на градовете като економически двигатели и двигатели на конкурентноспособността на обществото в Европа. Смятам, че европейския градски модел е различен от останалите. Успели сме да задържим потенциала на градовете. Те са устойчиви, дават високо качество на живот, концентрация на градско население с добри а, градски услуги, което е типично за Европа, защото урбанизацията наистина дава конкурентно предимство а, на Европа в сравнение с урбанизацията, която се случва в останалата част на света. Затова а, този градски европейски модел трябва да се защитава и подкрепя чрез политиката за сближаване. Удовлетворени сме от това, че виждаме такава амбициозна програма за градовете в петия доклад за политиката по сближаване, защото политиката за сближаване има за цел да отключи териториалния потенциал. Ние така разбираме териториалното сближаване. Много време сме прекарали е, в историята на политиката за сближаване, за да намаляваме разликите между регионите. Обаче това е твърде грубо, твърде наедро. Всъщност е, тази политика трябва да е с цел отключване на потенциала, предвид на факта, че не всяка територия има един и същ потенциал и едни и същи функции. Не очакваме от селските, погранични и островни региони да имат същото БВП като централни градски региони. Никога няма да намалим разликите между БВП на глава от населението, както се предлага понякога. Трябва да а, си дадем сметка за тези разлики и има а, правилно финансиране за правилното място в правилното време. Трябва наистина да внимаваме с ресурсите и как ги разходваме. По-настоящем контекста е свързан с голям натиск, който се осъществява върху разходването на средства. Затова трябва да се разходват средствата там, където има най-голям териториален потенциал и смятаме, че това са именно градските региони. Основните програми трябва да се засилят, за да се отчитат проблемите на градската среда, като има специални финансови средства, които са отделени за тази цел и ако има такива заделени средства специално за тази цел, това ще е голяма крачка напред. По този начин, като съсредоточим средствата там, където може да се постигне най-голям ефект, ще постигнем и по-голяма ефективност. А именно в градовете живеят най-много хора, там е най-големия потенциал за търговия и най-големите пазари за бизнеса. Е, там са центровани и процесите за нововъведение и иновации. Затова градовете могат да повишат глобалната конкурентоспособност на Европа. Не е случайно, че в градовете се произвеждат и най-много емисии на парникови газове 80%. Там качеството на живот, проблемите с него и социалното изключване са най-остри. Затова градовете трябва да са основна цел на стратегията Европа 2020 година докладите а, за политиката за сближаване и техните изводи казват, че трябва да се а, подчерта отново ролята на развитието на градските региони, както чухме от комисията и тяхната оценка на сегашното положение. Сегашната гледна точка е, че градските а, власти не се включват в процеса, има сблъсък на правомощия между регионалното и градското ниво. Затова трябва да опер... о, направим по-оперативно действието на тази програма за градските региони. Трябва приоритета на градовете в, в политиката за сближаване а, за бъдеще да бъде подчертан процента на средства, които се дават за градски мерки и включването на а, градските власти в оперативните програми, делегирането на правомощия. Това е много важно и всичко това е в съгласие с установеното от комисията. И накрая искам да спомена за географските различия в допълнение на този смесено секторен подход, трябва да имаме интегрираност в териториален смисъл. Трябва да има гъвкавост в оперативните програми, за да се отрази най-добре реалната география на процесите на развитие, економическата и социална география трябва да се вземе предвид не само административните граници. Трябва да се вземе предвид и потенциала на функционалните зони, за да може в по-широката област да се постигне интегрирано развитие от самите граждани. Това е логично, защото ако градовете имат основната роля и участват заедно с други заинтересовани страни, по този начин ще се осигури различно ниво на управление в различните територии, както е подходящо. Е, за това е, в същия смисъл трябва да разгледаме и връзката между селски и градски региони. Е, има функционално взаимовръзка между градския и селския регион. Те не се бият помежду си и не бива това да се превръща и в причина за сблъсъци между програмите за такива региони. Искам да ви кажа, че има един евроскептицизъм в цяла Европа. Има спешна нужда Европа да се свърже по-тясно с гражданите си и ресурсите и усилията ни да бъдат насочени там, където живеят мнозинството от гражданите ни по отношение на управление най-голямо доверие и най-голяма отчетност се търси от градските управления. В бъдеще трябва да има и връзка с целите на Европа 2020, интелигентно, приобщаващо и устойчиво развитие може да се постигне единствено чрез интелигентни устойчиви градове. Благодаря ви. Благодаря господин Пол Беван за вашата интересна презентация. А сега дам думата на професор Лудек Сикора от е, университета Чарлз в Прага. Благодаря. Уважаеми дами и господа, господин председател, аз си задавам в това отношение три въпроса. Първо, каква е ролята на градовете и кои са основните предизвикателства пред тях? какви, от какви условия се нуждаят градовете, за да отговорят на тези предизвикателства. И трето, каква е ролята на кохезионната политика, подкреп, за да подкрепи градовете да отговорят на всичките предизвикателства, свързани с европейското общество. Ще се опитам да бъда кратък и да се съсредоточирам, да се съсредоточа върху средно големите градове и ще говоря от собствения си личен опит в Централна и Източна Европа. Мисля, че градското общество, градовете имат силата да реагират дори отвъд, така се каже, това, което е възможно в рамките на обикновено общество. Тези райони са места, където обществата се развиват. Но едновременно с това ние забравяме, че има специфични градски условия и качества. Това, което установих, че по време на прилагането на градския, градската програма трябва да се фокализираме повече върху а, отговорите, които имат нужда от допълнителна външна помощ и, е, помощ и специфични ресурси, които са нужни на градовете. Нека да не забравяме, че градовете трябва да са мястото на интелигентен и устойчив растеж който пък да се базира също така на интелигентни избори. Избори свързани с заедостта, с образованието и така нататък. Аз избирам три области тук, в които ще се опитам да коментирам основните предизвикателства и евентуалните стратегии, с които да се отговори. Мисля, че едно от основните предизвикателства е, е позицията на европейските градове в световната економическа система. Това е свързано с така нареченото демографско застаряване на населението. И ние трябва да потърсим нишите, в които европейските градове могат да бъдат конкурентно способни. а именно това, което наричаме активен живот на възрастните хора, т.е. и младото и възрастното поколение да участват активно в живота на градовете. Като цяло, всички сме съгласни, че трябва да имаме градове, които да предлагат програми за образование, култура, заетост и така нататък. Те да представляват центрове на специализирана заетост и да се подсили ролята на образованието. От особено сега в економическата криза, ние а, много често сме изкушени да режем средствата за образование. Но не това е правилният избор. Защото ние трябва да имаме една интелигентна економика. Тя се базира на образование. Все още ни липсват някои основни условия, като например по-добра информация, комуникационни технологии, достъпен транспорт и добра околна среда. Другият основен елемент е устойчивия ръст и енергийната ефективност. Градовете днес имат голям проблем с енергийната сигурност, защото те се нуждаят от страшно много енергия. Мисля, че трябва да погледнем как да използваме по-ефективно нашата енергия и съответно как да имаме едни по-екологични градове. Да помислим за едни компактни градове за координиране на градското развитие и също така по-тесни връзки с регионите. За да се средоточим върху подобни политики, трябва да имаме едно профилирано развитие и една интегрирана система за транзитно развитие. трябва да имаме съвместно сътрудничество с регионите, а не просто проблеми, които да се решават само от, градското, от градските власти. И третият пример, който избрах, е една, един включващ ръст за, за градовете. Аз съм изследвал градовете и считам, че градовете представляват едно а, множество от различни култури и една, едно разнообразие – и тук много често се появят елементи като сегрегация и други. Нека да не забравяме ролята на средната класа и на смесените квартали. Не може да има все по-увеличаващ се брой гета и изключвания. Ключовите отговори са социална интеграция, толерантност и едно образовано културно общество, което а, обикновено всъщност се организира около средната класа. Не говорим много за тази класа, но тя всъщност е економически локомотив на градовете. Те, там се осъществява най-интенсивната интеграция. При, е, тази интеграция обаче трябва да зачита е, културното многообразие. Смятам, че нашите градове зачитат тази, тази идея, но много често тяхната интеграционна политика е всъщност асимилационна политика. Трябва също така да се интегрират местните общества, а също така и да се погледне в един по-общо европейски аспект. Имаме нужда също по-добри условия на транспорт, по-добри е, информационни технологии и е, съответно цифров интернет. Смятам, че сме постигнали много за интегрирането на различните квартали, за регенерация на тирените и също така за подобряване на, примерно, на състоянието в някои бедни райони. Днес обаче говорим за градовете като цяло и а, за градско развитие. Трябва да изградим градове, които да бъдат пълна жизнена територия. Тър, после трябва да свържем отделните градове в а, една глобална мрежа. От 10 на години говорим за такава мрежа, поне на национално ниво и в крайна сметка не сме го направили. Градовете трябва да имат възможността да споделят своя потенциал и своите практики. Според моят опит в Прага и Будапеще, че а, може да се осъществи това и примерно бихме могли, както ние с Будапеща сътрудничим, така сътрудничим с Брюксел, с Лондон и така нататък. Наскоро говорим много за синергии в, и за социални, екологични и а, а, економически цели. Аз лично ще наблегна на така наречената условност на подкрепата, например за енергийната ефективност. Тя е строго задължителна за всички наши политики. И за това как да имаме една а е на общо развитие и един интелигентен и устойчив ръст. А също да не забравяме интеграцията, териториалната интеграция, не само на ниво градове, но също и на региони, изграждането на мрежи от градове, пилота на национално и на транснационално ниво. И да разгледаме също така малко по-различно суб, субсидиарността и координираните действия на различни нива на намеса. И накрая нека, аз лично смятам, че нашите градове са устойчиви и че са а, градове, които могат да се справят с несигурността и с проблемите. За тази цел имаме нужда от по-гъвкав менеджмент на градовете, които могат да съчетаят целите както на Европейския съюз, така и местните специфични условия на градовете. Това може да се постигне чрез един подход, базиран на условията на терена и този подход може да бъде дори още по-ефективен, ако градовете представляват един център на иновации, на експерименти и съответно на умяна на практики по тази мрежа между градовете. И най-важното е също така да не забравяме на къде сме тръгнали да вървим все в същата посока. Благодаря. Благодаря, господин професор, за вашата презентация. А сега Искам да помоля следващият оратор, професор Иван Тосич от Института за градски изследвания Будапешта да вземе думата. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Имам 6 неща, които искам да кажа. Първото е, че стратегията Европа 2020 година е добра начална точка за бъдещата политика за сближаване екологичната устойчивост и европейския социален модел трябва да се получат чрез економическо развитие и създаване на работни места. Обаче това не е лесно за постигане. Тези цели си противоречат помежду си и всички политики, които преследват една от тях, създават проблеми за другите цели. От една страна, економическата ефективност и економическото развитие може да застраши а, градове, които са изоставени. Ако отидете в Детройт, в Съединените щати, две трети от гражданите са го напуснали, защото Детройт е изоставен от економиката. Економическите цели на Европа 2020 година, ако може да докажем, че а, те а, ще докажат разширяването на градовете. Това е хубаво, обаче а, има много различни амбициозни цели, свързани с околната среда, което значи, че финансовите средства се струпват на едно място и няма а, място за социално развитие. А, 0% емисии и а, от а, от сградния фонд и от жилищата е много хубаво, обаче какво ще стане с цените на енергията? това значи, че богатите хора може би ще напуснат градовете. Това е един пример, един град, който обръща много голямо внимание на компактното градско развитие. Вътре плътността на населението се повишава и започват да сриват много квартали, за да се изградат нови сгради за богатите, които са напуснали центъра на града и искат да живеят по крайните. Ето една от новите държави членки, която с най добра воля а, да включи а, по-добро жилище за ромите, ги изключва. 10-20 км от града и току-що приключиха а, строежа на тези неща и осигуриха цялостно изключване на ромите от а, социалната среда. А, тази политика на сближаване е свързана с регионите, т.е. да позволят на регионите, да, които са изостанали, да наваксат а пък а, а, регионите, някои от тях имат големи резерви, които искат, а, не искат да дават на Европа, но така или иначе Европа 2020 иска всичко това да се интегрира. Обаче европейският бюджет е застрашен. А, е, има така задръстване на парите в бюджета. А, е, според мен за кохесионна политика трябва да се запази нивото поне каквото е сега. Трябва да има силно засилване на интегрираното развитие в политиката за сближаване, а, за да, а, да дадем по-голям шанс и на единия пазар. Това е от 36-та година слайд, как Европа е планирала магистралите си. Тогава а, тази а, разделителна линия а, не е съществувала. Тя започна да съществува от 45-та година. Обаче, вижте, 96-та година много магистрали има в Западна Европа и старите държави членки, т.е. все още си остават магистралите необходимост в новите държави членки и те трябва да се финансират. Какво е необходимо за интегриран подход в кохезионната политика? Мисля, че трите цели на Европа 2020 могат да се осигурят на градско ниво, градски региони, метрополитени, големи градове, няма значение как го наричате. Функционалния градски регион е единицата, която да се справи едновременно с економическите, социални и човешки измерения трябва да се борим срещу а, разливането на а, градовете, срещу изключването на а, малцинствата и а, иммигрантите. Обикновено административно и политически обаче градовете са слаби. Ако вземем 21 век, а, искаме да имаме 21 век в развитието на местната власт, а в същото време имаме териториално разпределение от 19 век. Това е невъзможно. Това е в Будапешта. Виждате малката жълта част по средата. Тя трябва да си сътрудничи с окръжните региони, които я отграждат, обаче това сътрудничество към момента е много слабо. Каква е, е градската страна на кохезионната политика, но не под формата на Urban 3, защото Urban 2 беше много слаба програма. тези региони, които са подкрепени, сега са изоставени. Нищо не се дава на околните региони, които като околните региони остават малко по-различни от тези, които са получили финансиране от програмата. Всъщност, интервенцията в Urban 2 беше нещо като пренаредба на столовете в Титаник. Пак си беше трагедия. Европа трябва да изиска е, интегриран подход в е, по-широките градски региони, за да няма бъдещи отделни политики. Много е важно да се задържи заетостта като приоритет в кохезионната политика. Това е един пример за неинтегрирано строителство в една е, държава членка, 20 км от центъра на града. Европейския съюз трябва да играе силна роля за интегрирано планиране, защото националните решения не винаги вървят в тази посока. Разбира се, няма универсално решение, няма панацея. Всяка политика си има отделен териториален обхват. Европейската рамка трябва да е достатъчно гъвкава, за да даде минималните условия за интеграция и да се съсредоточи върху процедурите, как да се постигне интегрирано планиране, да се изисква планиране в функционалните градски зони да има истинско участие от всички заинтересовани страни. Мога да ви кажа, че като изследвахме плана за градско развитие на, в Унгария, като пример за интегрирано развитие, защото трябваше такъв план, за да се получи финансиране, в Унгария не може да получиш такова финансиране, ако нямаш такъв план, който да е подписан от той и от оня, от всички партньори. Ако не бъде подписан от всички, не се получават парите. Такива системи трябва да се създадат в националните системи, за да може да е подходяща за цялата държава, тази система трябва да е изработена от националните органи. Териториалното развитие трябва да концентрира цялото финансиране от Европейския съюз от всички фондове, както за градски развития, така и за селските райони а, трябва да има стратегия за териториално развитие, която показва а, връзката а, между съответното териториално развитие с целите на Европа 2020 година. Различни финансови идеи има. А, та, да, всички финансирания трябва да са подчинени на подобна териториална стратегия. Това са някои опции, някои варианти. Пет съм посочил. А, първите няколко са силните. Ако се въведе директива, рамкова директива за европейски върху интегрирано териториално развитие, подобна на рамковата директива за водите, да има също така и конкретни условия за получаване на финансирането, какъвто е подхода в Унгария. Последните три варианти не са добри, според мен. Само съм ги посочил като възможности. Общностна инициатива, рамкова инициатива и така нататък. Това са много слаби опции. Ето няколко заключения. Както казах, е, Европейската стратегия 2020 2015 година е начална точка, доста силна. Интегр... Интегрирания подход е важен в кохезионната политика. Тя трябва да се съсредоточи върху градските региони, както казах, и то върху функционалните градски региони. Е, трябва да продължи урбанистичния дух, но не под формата на Urban 3. Е, и е, ако няма интегрирано планиране, просто нещата няма да се получат. Има няколко опции за а, осъществяване на политиката за ближаване след 2013 година, а, която да се основава на стратегии за а, цялостно териториално развитие. В а, градовете а, не само трябва да е красиво, но и хората, които ги използват, трябва да водят нормален начин на живот. Това е заключението ми. И аз ви благодаря за тази много интересна презентация, казва председателя. Ако сега може да включим осветлението, защото съм готов сега да започнем дискусията. Искам да дам думата на Питър Саймън. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа три заключения, които извличам от тези изказвания. Наистина общините трябва да се мобилизират, за да заслужат европейските средства. И за това общините абсолютно трябва да гарантират оперативния характер и за това някои програми не отговарят на потребностите, е, защото няма достатъчно участие на общините. Е, благодаря също за това, че е, стана дума за енергийната ефективност. Като имаме предвид амбициите на Европа по отношение на климата и разглеждаме е, кварталите с оглед на е, сближаването, наистина установяваме колко много сгради се нуждаят от саниране и е, как трябва да отговарят на нови потребности. Иначе ще се увеличат силно разходите за отопление и те няма да отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Също така би трябвало да се отделят средства за тази цел, за новите държави членки, които от 2009 година могат да ползват тези средства. Но при нас и в Германия изобщо не се използват подобни средства. що се надаше до изложението на професор Секуара, в моята страна 50% от а, лицата до 18 годишна възраст а, са иммигранти или поне с а, друг а, происход. А, структурните фондове а, трябва да се използват а, с оглед на целите на Лисабонската стратегия. И наистина е особено важно да се създадат инфраструктури за тази а, част от населението, а, защото а, не се използват способностите на това население. Ние наистина няма да изпълним мисията си. Това, което трябва да ни води е в бъдещия период на структурните фондове трябва да върви в тази насока. Благодаря. А сега искам да помоля експертите за кратък отговор, а след това да дам думата на колегите за други въпроси. Кой иска да вземе думата? Аз ще отговоря на точката относно за включ... включването на обще... обществата на отделните градове. Да, мисля, че това е много важно. Включването на местните общности е много важен елемент от интеграцията. Благодаря. Някакви други забележки, коментари? Не. Agreement. <laughs> Мистер Олбрихт. Господин Олбрихт, имате думата. Yes, uh, uh, uh Благодаря има все по-нарастващ интерес е, към градското измерение на кохезионната политика. Това е неизбежно. Но има няколко интересни симптоми. Искам да запитам експертите. Първо, наблюдението. Това, което е интересно е, че след петият доклад имам усещането, че Европейската комисия някак си се е позагубила ентусиазма относно териториалната кохезия. Господин Пол Беван все още е ентусиаст, поне така изглеждаше от речта му, но аз не мисля, че така стоят нещата. Това е като че е част от миналото. Та въпросът ми тук е, комисията все още мисли ли, че териториалната кохезия е много важна и освен на договор? И мислите ли, че на практика може да има конкретни приложения. Не мисля, че сте го включили в доклада. Другият елемент, другият въпрос. Защо приоритетите, приоритетното развитие на градовете всъщност се провали? Защо се провали? Беше толкова красива идеята, а защо не е проработила? Дали става въпрос за липса на политическа воля или липса на инструменти? и липса на задължения от държавите членки и на управляващите власти. И относно но, да, въпросът ми тук към, госпожа Дания, към господин Даниел Муке е какво всъщност беше финансиране, финансовата структура на Урбан? Не става въпрос, предполагам, само за политическа воля. Доколкото знам, имаше специални изключения в Фонда за регионално развитие които а, не можаха да се получат на практиката за кръстосано финансиране, защото всъщност цялата история беше много комплексна. И а, говорихме за синергии тук. Можем ли да използваме подобни синергии за използване, интегрирано използване на фондовете? Мога да ви, да ви кажа, че всъщност властите, които се управляват тези фондове, биват задължени от всички останали системи да правят урязване на бюджета. И другата ми забележка е след речта на, на професор Сикора и професор Тошич за идеята за 2020, стратегията 2020, че можем да разделим и интелигентната, устойчива и инклюзивната, мисля, че това са три основни елемента, които като че ли не функционираха при Urban. Надявам се, че няма така да се провали и следващата стратегия по административни причини мисля, че трябва да останем реалистични и прагматични. Благодаря. Благодаря. Нека да видим какво ще кажат експертите. Ще започна с относно териториалната кохезия. Изправени сме пред една ситуация след дебата по Зелената книга. И е, мислим, че всъщност разбирането не е особено добро и между държавите членки. Губим време, опитвайки се да бъдем прагматични и взимайки решения относно териториалната кохезия. Решихме да направим следното. Първо да дадем повече териториално измерение на стратегическия документ, според петият доклад, в трета глава, по-специално на стратегическата рамка. Тук говорихме за тези договори. Второ, ще настояваме на по-добра координация на секторите – стартирахме една такава група за, а, съвместно, за съвместни услуги, примерно. А, това го, там се сътрудничим с държавите членки. Трето, ангажирали сме се да се съсредоточим върху териториалната динамика, базирайки се на опита на ЕСПОМ. И да вземем предвид повече от изискванията на а, градските а, райони и евентуално да видим как ще подкрепим подхода за местно развитие на кохезионната политика. И това ще, бъде, това ще бъдат нашите мерки а, преди да имаме някаква друга по-голяма стратегия. Даниел има думата сега. Благодаря. Имаше въпрос към мен относно подхода спрямо и сътрудничеството между отделните фондове. Абсолютно сте прав. А, трябва да има 100% а, гъвкавост между тези фондове, но а, много, много пъти няма такава. Така че ако погледнете повечето програми, има смесица от фондове, но примерно една програма в Швеция, например, използва абсолютно всички мерки, е, използва абсолютно всички средства от Европейския социален фонд, а, а друга от другия. И ако разгледаме програмите, аз лично не виждам как те биха могли да осъществят това, което са постигнали, ако нямаше тази гъвкавост и сътрудничество между фондовете. Други въпроси? Да. Относно въпроса защо градския приоритет се провали е, мисля, че има някои изключения. Не всичко е провал. Е, има градове, и... които са също и региони. Например, Берлин. Но като цяло, така както казах и преди, тези, които имат опит а, на терена, знаят, че винаги има сблъсък на правомощия, политически компетенции и така нататък. И много често на регионално ниво а, хората усещат, а, че средствата трябва да се раздават съвсем, съвсем а, ограничено и дори ако трябва да, да има съсредоточаване в една област. Това засяга, разбира се, и а, сблъсъка на интереси на национално ниво. Държавите членки не са напълно активни, не са а, задействали процеса за приоритизация на градовете. И де, има критики, а има също така а, добри идеи, но със сигурност ще има едно изкушение пред регионите да кажат а, може би ще е по-добре да а, прехвърлим средствата за градските райони и към отделните селско-стопански райони, вместо да ги връщаме обратно. А, и идеята на комисията поне устно изказана, не съм я виждала в писмен вид, е, че а, трябва да имаме все пак някои от приоритетните градове в списък черно-бяло. Благодаря. А сега професор Людик Сикора. Не исках да създавам грешно впечатление, че разделям интелигентното, приобщаващо и устойчиво развитие. Точно обратното е мнението ми, че тези три неща трябва да са заедно. И а, всъщност, както по-нататък презентацията ми пишеше, а, комбинирането им е условие за получаване на финансирането и давам един пример за интегрирането на тези три аспекта. В а, приобщаващите градове се говори за социално-културно интегриране, по-голямата част от интеграцията се случва на а, трудовия пазар, но също така и в образованието, което е ключово за културно и социално интегриране. Това е свързано с това, което казах за ролята на университетите и образованието в нашите градове. Така че приобщаващия растеж, интелигентния растеж са взаимообвързани и образованието не е само свързано с учебни програми, а с университетите и тех, тяхното реално състояние. Ние губим много студенти, защото сега поколенията са по-малобройни и тези студенти ги губим и спрямо конкурентите си в Съединените щати в Азия, например. Много хора вече се интересуват да учат в Азия, Съединените щати. Това е изтичане на мозъци. Затова трябва да даваме качествено образование в средата на европейските градове. Затова казах, че трябва да познават университетите ни пазара на труда, да притежават много познания за трудо, за труда, трудовата система, което пък е свързано с устойчивия пазар. Обученото население е по-ефективно економически. Това също така ще доведе до по-малко разходване на природни ресурси и така нататък. Така че трябва да се обърне много внимание на устойчивостта на градовете. Всичките тези аспекти могат да се интегрират и а, за постигането на тези три цели, приобщаващ интелигентен и устойчив растеж. А, така, това е абсолютно критично и, и от изключителна важност за градските политики. Нямам толкова лошо мнение за Европа 2020 година. Поне там се успяха да формулират пет конкретни цели. До момента не си спомням за а, такъв европейски документ, който да е формулирал ясно, номерирано пет цели или някакви цели с съответните задачи. А, но националните програми за реформи трябва да обсъждат а, заедно с градовете и регионите постигането на тези цели. на национално ниво нещата нещата са лесни, обаче няма консултации с местното, регионално ниво. Никой не говори с тях как да се намаляват емисиите на въглероден двуок и издаване на работа на хората. Изведнъж се открива, че най-добрият начин не е да се строят жилища за богатите, а да се обновят съществуващите сгради, да стават те по-енергийно ефективни така хората ще си стоят на мястото, където им е най-лесно да преживеят економическите трудности. Затова трябва да се говори с местното ниво, за да се е, научи кой е най-добрият начин за постигане на тези пет цели в стратегията. Благодаря преди да дам думата на госпожа Дели. Искам да помоля господин Олбрихт дали иска да отговори накратко. Мисля, че се разбираме много добре помежду си от Брюксел и от професор Сикора презентацията, мисля, че стана ясно, че има една тенденция, не бива да я крием, а именно, че трябва да се намаляват политиките, бюджетите в Европа и да се разделят на различни части. Съществува дебат дали трябва да е само в приобщаващото развитие кохезионната политика, а да не е в интелигентното и устойчиво. Трябва обаче да се съсредоточим върху петте цели в Европа 2020 година, а не да ги разделяме нещата, да или иначе говорим за интегриран подход. Обаче като видим в бюджетните варианти. Един от вариантите е да се разделят тези различни аспекти. Обаче в градския, градското измерение се вижда, че това е напълно невъзможно, не е реалистично. Това, което професор Барка каза вчера в Европейския парламент, че имаме а, ясна цел а, о, и а, трябва да предадем едно ясно послание, че бюджета не бива да се цепи на различни лозунги или на различни елементи. Благодаря ви. Мерси. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да се върна на констатацията, която се прави, а именно, че придобивките от Урбан не са размити, да не кажем заличени, в урбанистичното измерение, защото Урбан беше е, наблегнал на три е, положителни аспекта, е, като се засилва ролята на местните субекти, междусекторно сътрудничество, засилени инициативи с хоризонтално партньорство на местно равнище – и а, накрая концентриране на а, средствата на точно определени зони. По този начин се въведе един а, истински интегриран подход, така че а, бяха мобилизирани всички сектори, всички а, а, субекти, всички участници. И програмата Урбан даде възможност да се развие иновационен подход – в тази сфера. И повтарям, Урбан не намери последователи, последователност в сегашния период на програмиране. И потенциала е, за участие на градовете не се използва пълноценно. Далеч е, е от е, оперативните програми и няма пряко участие. Днес трябва заедно да помислим върху повторното въвеждане в следващото период за програмиране на такива политики, които да дадат възможност на градовете да мобилизират всички участници, за да се работи в тези квартали, които се намират в особено трудна ситуация. Едно европейско финансиране би е, играло ролята на лост с нови инструменти, това, което показа програмата Джесика – това е първата констатация, която правя. И вторият ми въпрос е свързан с предизвикателствата, свързани с климата. Наистина ние трябва да действаме спешно. Битката за климата ще се осъществи в градовете. И днес наистина трябва да се работи по отношение на тези политики, защото ние носим отговорност. Как ще работим за устойчивите градове на бъдещето? Няма готова рецепта за това. Териториите са напълно различни но ние носим отговорност, защото трябва да прилагаме стратегията за намаляване на емисиите и носим отговорност пред бъдещите поколения и предизвикателства пред климата трябва да бъдат решени в градовете. Благодаря. Кой от експертите иска да отговори? I agree that uh, the integrate... Съгласен съм, че този дух на интеграция се загуби, но трябва да видим как да си го върнем. Но мисля, че ще бъде грешка да се върнем към абсолютно същата процедура, където да се решат а, примерно кои 70 места в Европа да се подложат на такъв интеграционен процес. Не. Мисля, че трябва да мислим на по-високо ниво. Градове и градски региони. И всеки град да си реши кой е най-добрия начин за интегриране. Иначе, например, в някои случаи става въпрос за подобряване на обществения транспорт и да могат да ходят до работните си места. В друг случай това може да бъде подобряване на жилищата, които съществуват. Има много, много различни начини. Не става въпрос просто за а, точно специализирана а, обща намеса в определени области. Да. Някой друг? Мисля, че по-скоро съм несъгласен с някои от коментарите. Ако погледнете финансирането на Urban, мисля, че отделните нива имат различни роли и че финансирането, са съвсем, финансирането съвсем ясно определя каква е ролята на местното управление. И за това аз лично бих предпочел един многостепенен подход и няма да успеем да се справим с един, с на едно ниво сам, глобално ниво в градовете, но можем да работим така поетапно, постепенно, защото, например, градските управници имат известен тип експертиза и знаят, примерно, как се справят с определени проблеми. Нека да дам конкретен пример. От Лондон. Разгледах програмата Stockwell – местните а, експерти знаеха много добре как да а, разгледат всъщност какви са проблемите на Стокуел. Но когато те поканиха а, експерти от Лондон от по-широко, на по-широко ниво, стана въпрос, че а, стана ясно, че примерно тези експерти в по-тесен план не могат а, да видят а, общата картина. Именно за това смятам, че по-тесният план, по-тесен този етап, успява да помогне на хората конкретно, докато а, другия общият помага на економиката. Да, следващия оратор. Искам да кажа, че Урбан подкрепеше иновациите. И имаше една директна връзка с комисията. Нещо, което насърчаваше иновациите. А сега има и други градове, които се сблъскат с подобни проблеми. Има една много амбициозна програма на Urban. Това е много важно. Но другото много важно е, че измерението на Urban не бива да бъде намалявано и свеждано само до иновации и мрежа. Това трябва да бъде един голям приоритет. Благодаря. Ако няма други забележки... А, господин Бан Нистерой. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на ораторите, на лекторите, които описаха новата архитектура. Но по повод на казаното от господин Олбрих, мисля, че е, наистина трябва да разглеждаме е, проблема хоризонтално, а като чета доклада, виждам, че ударението пада предимно на плановете за реформа. Трябва да бъдат подписани договори и е, бих искал да знам какъв анализ правите вие. В нашата комисия имаме впечатлението, че всеки клиент – трябва да осъществи по неговия начин програмата. Териториалното участие на регионите, на селските и градските райони. Още от първи момент трябва да изиграе своята роля а, чрез децентрализацията. Такъв е случай в Холандия, например, а, в някои градове но всъщност искаме да имаме по-ясна представа е, за това какви преговори се осъществяват, се започват след като бъде прият плана. Има ли е, по държави е, териториална териториално договаряне или не. Дали подходът е интегрален или програмата се а, е, разделя. Може би става дума за интегриран пакет. Дали а, е, а, е, е, събирателно или разделително се процедира? Благодаря, госпожа Зелер. А, господин, извинете. Благодаря ви, господин председателю. Всички експозета показаха, че ние нямаме проблеми с знанията си по въпроса, което ни, всичко, което ни беше представено, беше пределно ясно. Тези, които живеят в градове, са запознати с а, тези аспекти, но всички знаем, че има проблем при а, а, прилагането на практика на европейските а, дейности. По какъв начин предоставяме а, това, което трябва да се осъществи на практика? По отношение на целите, знаем, че а, тези, които работят в градовете и населените места, трябва да отговарят на въпроси, свързани с целите 2020 година. Аз идвам от Берлин и мога да кажа, че този град е в по- добра позиция, защото е нещо като град-държава. Имаме 12 общини, и регионалната управа може да сътрудничи и да координира програмите в отделните общини. В другите градове ситуацията е различна. Оперативните програми се определят от лендерите, които използват европейските а, средства за борба с бедността на регионално и на местно ниво. И засилват инвестиционните си програми, преди да се обърнат към общините, които се самоуправляват, имат текуща работа, а нямат толкова силно изразено задължение да инвестират. И е, в социалната сфера трябват социални проекти, трябва да се работи е, за, е, за училищата, с младеща, да се поддържа градската инфраструктура. Това са текущи задачи, които не са достатъчно добре финансирани и това е хронично явление не разполагат с необходимите средства, включително и човешки ресурси. А, в моя град тези общини, които са участвали в проекта Урбан, постепенно се отказват от европейските проекти, защото смятат, че това е прекалено бавна и тежка административна процедура а, и смятат, че финансирането ние трябва да го осигурим. И а, по отношение на някои проекти има неудовлетворени очаквания а, сред гражданите и които не са удовлетворени от резултатите от съществените проекти и се отказват от бъдещите. Но това не означава, че не трябва да продължаваме да работим по политиката на сближаване, но трябва да се осигури по-добра комуникация с тези, които прилагат на практика проектите. Кой е трябва да отговаря да управлява тази комуникация? защото в регионите се създават оперативните програми, а в Германия това са лендерите, не градовете. Те изготвят собствените си приоритети и не съгласуват това с местните власти. И когато говорим за целите 2020 е, година. Това е в основата на бъдещите оперативни е, програми. Ще трябва е, още по-силно да обсъждаме, още по-активно да обсъждаме тези въпроси с тези, които ги прилагат конкретно на място. И въпросът, който стои е как да стане това. След като сме още на етапа подготовка, как да водим диалог с тези, които са натоварени с практическото приложение. И как да подготвим е, почвата за тези хора, така че те да могат успешно да осъществят е, това, което, към което ние се стремим, а не да кажат е, после много пречки имаше. Експертите имат думата си. Е, то... Съвсем накратко на въпроса на господин Ван Нистелрой, е, петия доклад за кохезионната политика имаше едно предложение. Предложението е за по-силно обвързване на кохезионната политика с Европа 2020 година с обща стратегическа рамка. Да се постигне това с договор за партньорство и инвестиции. този доклад започна публичното обсъждане. Ще, обсъд... ще обобщим всичко това по време на петия форум за кохезионната политика. Там ще се обсъжди в детайли какъв ще е договора за <clears throat> партньорство и инвестиции. В основа на тази дискусия ще се решат тези детайли и членовете на Европейския парламент ще бъдат взети техните коментари предвид от комисията и генералния секретар подчертава, че участието на местните регионални и действащи лица ще, ще е ключово за успеха на Европа 2020. 2020 година. Остава за нас въпроса как ще го осъществим в стратегическите документи, които предлагаме в петия доклад за политиката за сближаване. Няма сега да ви отговарям конкретно, защото деталните предложения ще дойдат в резултат от публичните консултации. Благодаря ви. Напълно съм съгласен с господин Целер, че съществува конфликт между административните региони, които и аз мисля, че не можем да променим структурата, по която се предоставят пари от Европа. Регионите си остават. Има конфликт между тях и ако искаме като изискване да наложим, че градовете трябва да са водещи, ще започнем да се сблъскваме с мнението на регионите, че това се дефинира трудно, какво значи градски, административен регион и така нататък. Затова трябва да наложим нов начин на мислене в мисленето на, на тези региони, на тези административни територии а, по модела на Франция, на Германия а, за а, осъществяване на помощ за населените места. А, по този начин, според мен, регионите ще сътрудничат по-добре с градовете. Съгласен съм и аз с господин Целер. Интеграцията в крайна сметка се осъществява на място, в конкретно населено място и напълно е жизненно важно да се въвличат в процеса съответните водещи фигури в местната власт, в общината, на местно ниво, за да може наистина те да управляват процеса, за да се получат конкретни резултати. Като господин Тосич, смятам, че концепцията за налагане на условия от гледна точка на Европейската комисия за ресурсите, а именно условията да се дават ресурси въз основа на интегрирани планове за развитие, за функционални зони. Това може да е много така силна идея и, и, и а, водещ принцип. Други реакции? Заповядайте. Един общ коментар за градското развитие в моята държава през последните 10 години. Мисля, че Европейския съюз изигра основна роля в обучение, образование и интеграция в нашата страна наистина това оказа голямо влияние върху начина на мислене а, за това какво е програмата за регионално развитие или пък градско развитие. За това Европейския съюз зададе начина на мислене в нашите градове, а, така че за интегрираното развитие, мултиплицирания подход към развитието, за да може наистина регионите да се обърнат и към градските мрежи. Благодаря на всички експерти за техния принос в нашето заседание. В този момент искам да а, дам а, да ви кажа кой спечели а, състезанието на Комитета на регионите. Това са двама австрийски а, кмета. Искам да ги поздравя от наше име. Минаваме сега на следващата точка. 2019. размяна на мнение с господин Рудолф Нислер от Генерална дирекция регионална политика, дирекция политическо координиране за мерките на политиката на сближаване в отговор на економическата криза. Господин Нислер, заповядайте. Good morning. Thank you very much, Mr. Добър ден, дами и господа. Това, което искам да направя, е да ви представя, възможно най-накратко, докладът, който Европейската комисия изготви за приноса на регионалните политики, за подпомагане на държавите членки, за прилагане на мерки в отговор на економическата криза от 2008. Всички знаете контекста. Кохезионната политика беше мобилизирана за да подпомогне още от самото начало регионите и да парира последствията от кризата и съответно да мобилизира възможно най-голямо количество финансови средства и да изгради подкрепещи мерки, така че държавите членки да са в по-добра ситуация в такъв критичен момент. Основната рамка, която стана ясна още на много ранен етап, беше че банките продължаваха да отпускат заеми и в един момент се оказа, че критериите за отпускане на, на заеми са много лоши. И имаше риск проектната линия за кохизионна политика да потъне. И, и дори имаше риска голям брой хубави проекти да бъдат анулирани. В този случай нашите цели беше да не се компрометират дългосрочните цели. И идеята беше също да се ускорят процедурите, да се опрости административната процедура, да се въведе повече гъвкавост за програмните ръководители, за да се адаптират две специфични ситуации, а именно областите, засегнати от кризите, да получат средствата, които се инвестират заради кризата. И също така да се осигури нова възможност за проекти, е, свързани примерно с енергийната ефективност, нещо, което беше жизненно важно в този момент, и да се осигури техническа помощ от европейска страна. Имаше 13 индивидуални мерки, които бяха предложени в рамките на кохезионната политика и в плана за възстановяване от кризата. а, разбира се, първо се отпуснат допълнителна сума от 6,5 милиарда евро от Фонда за регионално развитие и Социалния фонд по тези проекти. Тази, това вливане на свежи пари всъщност помогна да се изплатят много от кредити, много от задлъжнялостта по проектите на стоеност близо 11, които бяха на близо стоеност 11 милиарда. Това улесни много в финансирането на подготовката на, про... на проектите. Имаше също и някои правни промени, упростяване на процедурите и въвеждане на повече гъвкавост, например за държавните помощи, използвайки единно плащане при държавните схеми за плащане и а, също така отваряне на много повече инвестиционни проекти, свързани с енергийна ефективност и спестявания в а, жилищната политика. Ускориха се също а, подготовките на големи проекти и беше решено да се осигури повече подкрепа за инициативи като Джесика и Джереми. а, с подобни инвестиции в плана за възстановяване, кохезионната политика показа, че а, целите са, се преследват. Що се отнася до гъвкавостта, тя дойде и от качеството на институционалната дейност на Инта и сътрудничеството, което видяхме в този момент между отделните институционални партньори съвета, парламента, комитета на регионите и Европейският и социален комитет. Те отговориха бързо и адекватно на нуждите. Така че гъвкавостта се осъществи и стана възможна, просто защото всички работеха в една и съща посока. Това, което представяме тук пред вас сега, е отговор и на ангажиментите, които комисията пое пред Европейския парламент в контекста на преговорите по този пакет. Трябваше да има такъв отговор през есента на 2010. Ето това е отговора. Източника на данните, които ще намерите в този доклад, и е всъщност от, идва от докладите на държавите членки, които а, представяха доклади в рамките на техните стратегически а, докладвания. Има такива от 27-те страни членки. Ние искахме държавите членки да развият специална част от този доклад относно мерките а, по използване на структурните фондове в отговор на кризата. И нека да пристъпя към основните области за това какво всъщност са направили държавите членки със средствата. Например, в контекста на единните плащания, тия 6,2 милиарда, които бяха платени през юни 2009 с цел предварително финансиране и ускоряване на инвестициите. Държавите членки бяха удовлетворени като цяло с средствата, които им отпуснахме допълнително. И аз лично смятам, че това може би е било свързано с тревогата на някои от тях, че може би ще се отеглят пари, ще се отлеят пари от някои проекти. Казвам това, защото щеше да бъде много неприятно, ако точно е по средата на кризата държавите членки загубят пари, отливащи се от проекти. Така че това много помогна, тази мярка много помогна и държавите членки го подчертаха в своите доклади. Но какво направиха държавите членки? Те внесоха тези пари и поискаха и допълнителни. За проекти, където а, за които подкрепата на местното население беше най-видима например, където участват местните власти, НПО-та и други. Т.е. най-публичните проекти. Подкреп, подкрепиха малките средни предприятия. И по този начин тези средства се вляха като допълнение към държавните помощи за малки и среден бизнес. В Полша, в Естония те адаптираха държавните схеми, за да бъдат те насочени към най-уязвимите компании от малки и средния бизнес. За да се ограничи резултата от кризата. Някои държави членки подчертаха също, че е имал много положителен резултат от тези суми за подкрепене на инвестициите. Например, в Италия имаше една оперативна програма за научно-развойна дейност и сътрудничество. В Гърция се позволи с тези средства да се платят на бенефициентите, за да могат те да продължат вече поетите обществени поръчки и да се подкрепят малките и средни предприятия за допълнително обучение на персонала. Адаптирането на приоритетите на оперативните програми. Имаше една препоръка от комисията как да се отговори на кризата. че трябва да останем отворени и да действаме бързо, бързо да отговорим на исканията на държавите членки, които искат да промени в техните оперативни програми. Държавите членки единно потвърдиха, че целите в дългосрочен и средносрочен план в националните рамки всъщност са релевантни. Всички те продължиха да поддържат основните приоритети на програмите, които засягаха най-вече заедостта и ръст, на економическия ръст, нещо срегнало в Лисабонската стратегия. И при все това държавите членки използваха някои такива единични временни адаптирания. 17 държави членки отговориха така и промениха оперативните програми. Но когато казвам, че те са променили оперативните програми, не значи, че всички програми са били променени. Само тези, които е, за които е било нужна такава промяна. Те получиха естествено помощ от нас в такъв специфичен момент – Ясно е обаче, че тези а, адаптирания на програмите бяха временни. Например, в областта на малки и среден бизнес, с цел да се предотврати загубата на работни места. Това беше един, една от приоритетните мерки. Или нещо друго положително, например, енергийната ефективност в областта на жилищата. Държавите членки казаха също, че са удовлетворени от гъвкавостта, която се е показала, която е била показана. И че, от факта, че промените са протекли много бързо. Тази специфична мярка свързана с енергийната ефективност точно по време на кризата. Нека да кажа няколко думи по нея. Тя е много важна. Както знаете, правилата бяха променени, а, за да се наблегне на енергийната ефективност и на ВИ, а, за да се превърнат а, тези, за да могат средствата, които се отпускат по тази линия, да са поне 4% от цялата сума отпускана за саниране на жилищата. Нови критерии бяха въведени именно в контекста на кризи, пакета за кризата, за да се подсили също така Европейската стратегия за, за борбата с климатичните изменения. Искам да подчертая, че в контекст на економическа криза, даването на такъв сигнал за нова стратегическа ориентация в дългосрочен план е нещо много положително. Ние също така разгледахме много конкретни аспекти. Считахме ги за много важни тук. Например, да се подкрепи индустрията, която положително насърчава заетостта заедостта и економическия ръст. И също така създаване на допълнителни работни места в краткосрочен план. Тези мерки засягаха пряко малки и среден бизнес в местния контекст. Например, инсталиране на а, топлинни помпи или на слънчеви батерии, било то при предприятия или при частни домове. А, това също подпомагаше малки и средния бизнес. И се опитахме да приложим този подход в, да, в широк план, в целия в Европейски съюз, с всички, а, съчетан с всички останали наши цели. Целта беше Европа да се превърне в технологичен лидер и а, иноватор, дори и в технологиите за енергийната ефективност. И решихме да доразвием тази линия при последвалите действия тези мерки за енергийна ефективност решихме, че трябва да бъдат отворени за използване на финансови инструменти. И да има една специална група, която да ни подпомогне с технически съвети. Например, в рамките на инициативата Джесика или на третата линия на избиране на проекти за финансово управление. В тази област 14 държави членки отговориха веднага, веднага поеха тази дадена им възможност да, да преминат към възобновяеми енергийни източници. И започнаха дори понякога от кръглата нула, за да стигнат до определена степен. Но като цяло, това беше една много, положител, една много положителна крачка напред. Опитваме се също така да а, приложим мерки за финансово управление. Заедно с някои други групи, ние насърчихме държавите членки да представят инициативи по линията Джереми за подкрепа на малките и средни предприятия. И донесохме допълнителна, дадохме допълнителна техническа помощ за напредъка в тази област. И видяхме, че 12 държави членки също ускориха своите, под, своята подготовка на инициативата Джереми за малките и средни предприятия. Джесика също беше ускорена в този контекст. Както знаете, Джесика беше по-късна инициатива, но чрез нашата подкрепа успяхме да, може би, да наваксаме. И имаме близо 20 отделни фонда по Джесика. С 90% от тях управляваната Европейската инвестиционна банка. И последната техническа помощ, която дадохме, подсилихме нашия капацитет по програмата Jaspers. Jaspers. Пак с Европейската инвестиционна банка, например Европейската банка за развитие. И по Jaspers имаме 85 експерта, персонал, които ще подкрепят изготвянето на проекти в най-вече 12, основно първите 12 държа, държавите, 12 държави членки, които искаха да ускорят проектите и тези експерти ще следят за качеството на изготвените проекти. Това са основните мерки, които изготвихме в първия кръг на програмата за възстановяване, изготвена от комисията. Но след това, разбира се, имаше и други а, промени в а, регулацията. Имаше един пакет по упростяване, който влезе в сила през юни тази година. И също имаше и а, допълнителна помощ за страните, които са изправени пред а, други проблеми, свързани с кризата. Но това са мерки от малък мащаб, много целенасочени мерки. Например, държавите членки, е, бях, които, на които се средочихме, бяха Унгария, е, Румъния, Литва, Латвия. Те получиха и допълнителни финансови инжекции от около 370 е, милиона. Това имаше за цел да подпомогне държавите, които бяха много тежко засегнати от кризата, най-вече свързани, най-вече с създаване на работни места. В Гърция пък имаше няколко политики, економически и финансови, които бяха съгласувани 2010 година, за да се приложи една економическа програма, подкрепена от финансовата помощ, дадена от държавите членки от еврозоната в контекста на споразумението за а, заеми, инструмента за заеми. Тук са свързани а, няколко интервенции от структурните фондове. Най-важно е създаване създаването на специална работна група, която е създадена на ниво заместник премьер и там има представители на комисията, които помагат при изготвянето на решения, свързани с политиката по сближаване. Това също така трябва да има голям ефект върху скоростта, бързината, с която се изготвят а, големите проекти в Гърция, основните проекти и трябва да окаже влияние върху изграждането на няколко холдингови фонда, които се подхранват от структурните фондове, които ще бъдат финансирани от други финансови инструменти за подпомагане на малките и средни предприятия, градско развитие и в областта на енергийната ефективност. С това мисля, че се очертава глобалната картина за това, което е направила политиката по сближаване в подкрепа на държавите членки и регионите в борбата им срещу кризата. Отзивите, които получихме от държавите членки в този доклад, сочат, че държавите членки са удовлетворени от бързината на реакцията, която е предоставена, също от гъвкавостта, която е заложена. Ясно се разбира че ние даваме едно предложение за широк набор от действия, които, е, като имаме предвид, че не всеки ще използва всичко, но всеки има възможност да си избере съответните области, в които биха могли да извлекат е, полза и това бе разглеждано като един от най-положителните аспекти на програмата за възстановяване след нейното стартиране. По принцип, като се замислим за основния въпрос дали е възможно да се използва политиката за сближаване, тъй като нейната цел е да бъде инструмент за дългосрочна политика, дали тази политика може да подпомага и в ситуации на остра временна криза, и мисля, че отговора принципно е да. И има доказателства наистина, че тази политика имаше много полезен принос. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Маниско и е, госпожа Жетър имат думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Нислер за неговата презентация. Прочетох работния документ, изготвен от комисията. Доколкото разбирам, отзивите от държавите членки са доста фрагментирани, докладването от тяхна страна е фрагментарно и комисията има затруднения при околичествяването на мерките, предприяти от държавите членки за борба срещу кризата през последните три години. В този контекст предвид на това как държавите членки, конкретно пете, които са най-засегнати, които ги спомена господин Мислер, са получили а, значително финансово подпомагане от Европейския съюз, а, би било справедливо тези държави членки да докладват, да се отчитат за мерките, които са предприели, за да знаем дали правилните мерки са предприели, дали са използвали средствата ефективно и правилно за предназначението си. Първият ми въпрос е кога смятате, че комисията ще може да даде на парламента такова пълно и обективно оценяване, така пълно и обективна оценка. Също така, документа на комисията е в резултат от информацията предоставена от държавите членки чрез националните стратегически програми от 2009 година по този начин отчитането и състоянието на изпълнение от държавите членки по отношение на економическото възстановяване се осъществяват. за Румъния виждам, че цифрите не винаги са свързани с действителността. Искам да знам от комисията дали в тези отчети или при изготвянето на тези отчети комисията се е ограничила до информацията, която е получила от държавите членки единствено информация, която понякога може да не отговаря на действителността във всички случаи и а, дали имате сигнали, че в някои държави членки има грешки при прилагането, при освояването. Ако има такива случаи, дали а, комисията ще разгледа по-отблизо тези държави, дали ще им осъществи някакво наблюдение или комисията само се ограничава до информацията получена от държавите членки? Това означава, че ако положението е такова, има порочен кръг. Държавите членки не се отчитат както трябва, обаче ние нищо не правим, за да поправим тази грешка и този проблем да го решим. Втория ми въпрос е до каква степен смятате, че комисията трябва да участва повече в мониторинга на това положение. Благодаря. Заповядайте, госпожа Шетър. Благодаря ви. Мисля, че предишният оратор зададе отличен въпрос, но искам да добавя следното. Имам усещането, че е, тук е, е, показвате само положителните аспекти, но не и провалите, а имало и такива съфинансирането, предвидено за държавите членки, всъщност не беше осигурено. Дали поради липса на средства или поради административната тежест и забавене. Знаем, че Люксембург реагира, но други запазиха мълчание. А това е все пак програма, усъвършенствана от парламента, свързана с енергийната ефективност на социалните жилища. Това понякога наистина са дребни мерки, но именно те създават работни места. А вие казвате, че половината държави членки или 12 са реагирали. може би някои изобщо не са били подготвени за принципите, по които се използват тези помощи. А, дали комисията е започнала а, преговори по този въпрос, защото това наистина са елементи а, необходими за възстановяването ли вие просто възприемате пасивна позиция? Имаше ли а, прозрачна реакция, дали комитета се намеси. Да, трябва да се действа бързо, но взети ли са необходимите мерки за оценяване на въздействието върху околната среда? Възможно е да се появят грешки, е, които наистина е, доста е, чернят образа. Благодаря ви. Имаме още двама колеги, които искат да говорят. Ще дам думата на първия, Ван Нистелрой, след това Какис, и след това комисията има думата. Благодаря, госпожо председател моята реакция е положителна по отношение на доклада и на предоставената информация. Да, трябва да се съобрази за регулативната рамка и наистина ние се стремим да подобрим нещата – Съвета не беше много е, склонен е, да направи това, но смятам, че кризата има и положителни аспекти някои отношения. 12 е, държави се възползваха от възможността да постигнат по-висока енергийна ефективност и това е добър знак за взаимодействие между държавите членки и комисията за постигане на целите. А, наистина, тук става дума за изпълнение на плановете за действие. Държавите членки имат свободата да изберат а, от а, голям набор мерки тези, които ще а, приложат. Нямаше никаква принуда и всъщност тези 12 държави се направиха тази крачка напред. Нямам въпроси толкова към комисията, а към председателството. Става дума за време на комисия на парламента, която третира всички аспекти и инструменти, свързани с кризата. Докъде е стигнала работата на тази е, комисия? Дали това, което беше изложено тук, ще залегне в доклада или ще изчакаме да премине кризата? Е, знам, е, че председателят участва в тази комисия, но наистина искам да знам, ще стигне до нас този доклад. Господин Ангоракис има думата. Е, асфалоста... Благодаря, госпожо председател. А, съвсем ясно е, че данните, информацията, която ни бе представена, а, отговаря на една конкретна инф... а, ситуация, което е много важно. Госпожо председател, а, мерките, които са направени и коментарите на комисията не отговарят на въпроса какво всъщност правим, за да се борим срещу кризата. Тези мерки няма да имат какъвто и да било ефект върху нея, освен може би, че ще смекчат последиците от нея. Както знаем обаче, в повечето държави кризата се задълбочава и влушава и разбира се, нещо е предприето, някакви мерки са приложени, ако представителя а, на комисията не говори за Гърция, тогава нямаше смисъл въобще да говори по този въпрос, но така или иначе той спомена Гърция, дадените средства, подпомагането на малките предприятия, но честно казано много малки и средни предприятия нямат възможност да са част от тези а, проекти, защото имат огромни дългове, тези дългове не са изплатени. И госпожо председател, трябва да кажа, че парите, за които говорим, 327 милиарда. Явно преди кризата тези а, проекти са били планирани, имало е инструменти, които тогава са съществували, механизми за подкрепа и така нататък. Това беше преди кризата. М така че ускоряването на прилагането няма да ни извади от кризата. Това е действителността и тя трябва да бъде взета преди. Това не означава обаче, че имам нещо против тези мерки лично аз, но а, трябва да си даваме сметки, сметка за факта, че а, мерките за заетост, например, са свързани с е, отчаиващи е, условия на работното място. Има 50% увеличаване на безработицата. Тоест няма кой знае какъв ефект. Това, което за мен обаче е важно, е да кажем как да разрешим първопричините за кризата, вместо просто да предприемаме а, е, мерки, а, които хвърлят а, просто камъчета в един огромен океан. Благодаря ви, Рудолф Нислер. Давам думата да коментира по тези съмнения и въпроси. Ще се опитам да отговоря на въпроса на а, госпожа Манеско и господин Лангоракис заедно. А, това, което се вижда тук в този доклад е а, бърз отговор от държавите членки за това, което те ефективно са осъществили, благодарение на предложението от страна на политиката по сближаване за решаване на проблемите, които с които те се сблъскаха а, поради кризата. Обаче а, с това ние не твърдим, че всичко е приключило. Ние си даваме ясна сметка, като гледаме и прогнозите за економически растеж, а, че регионалните и местни обстоятелства все още са свързани с огромни затруднения, огромни пречки, които са типични за ситуацията сега. По отношение на отчитането, мисля, че е важно да се каже, че това е първия отчет, първия доклад на непосредствено подадената от държавите членки информация за непосредствено използваните от тях възможности от политиката за сближаване. В контекста на политиката за сближаване имаме система за отчитане въз основа на годишни отчети в края на годината и в тях вече пише какъв е цялостния напредък по прилагането на мерките. Смея да кажа обаче, че нямаме вече разграничение а, между това, което е конкретно за кризата и свързано с кризата и от друга страна това, което е свързано с нормалния напредък и нормалната работа по прилагане на мерките. Така че това, което категорично виждаме сега е, че е, се следи, проследява се изпълнението от държавите членки. Е, отговаряме на въпросите, които и тук възникнаха и които могат да възникнат поради продължаването на проблемите в е, реалния сектор политиката за сближаване внимателно ще анализира ситуацията и ще видим как във възможностите на инструментите, които са налични в нормалните процедурни правила, ще се опитаме в, в тези рамки да бъдем от помощ. Но а, искам да кажа, че нормалното осъществяване на политиката за сближаване продължава, така че е трудно да се отграничи това, което е свързано конкретно с кризата и това, което не е поради това, че трябва да се справяме с цялостната ситуация. Това, което каза госпожа Шрете, във връзка с по-фундаменталните проблеми, които се появиха в някои държави членки. Например, при намирането на съфинансирането. Това е напълно валиден аргумент. А, установихме проблеми от подобен вид в някои от новите държави членки по-конкретно. И както всички знаете, Европейската инвестиционна банка мобилизира много важна подкрепа, за да се гарантира, че мерките, които се финансират чрез политиката за сближаване, могат да продължат да се осъществяват и няма да се прекратят поради е, липсата на под, подкрепа от кохезионната политика. Има кредитни линии за е, много от държавите в е, 12-те европейски държави членки, които дават е, възможност на системата да продължи да се осъществява, да продължи да функционира това до известна степен със сигурност е свързано с кризата. И трябва да ви кажа съвсем набързо, че наблюдаваме тази ситуация заедно с Европейската инвестиционна банка много внимателно, за да видим дали няма някакви допълнителни рискове. По отношение на енергийната ефективност, а, видяхме доста а, така избирателен подход към тези мерки. Това, което господин Ван Нистелрой каза, определено е в правилна посока, правилна преценка е. В доста държави членки, като погледнем 15-те стари членки на Европейския съюз, има много добри инструменти, много добре разработени инструменти за мерките за енергийна ефективност. Ако видим Германия или Австрия, те имат схеми за подпомагане, които съществуват, или пък Холандия тези схеми работят чрез комбинация от безвъзмезно финансиране и заеми по един много ефективен начин. Така че от самото начало бе ясно, че австрийците, германците най-вероятно няма да се възползват от тази мерка. Различно беше във Франция, например. Франция се възползва от тази възможност незабавно веднага след като се оповести тази възможност и бе регламентирана и в много оперативни програми те започнаха да разработват мерки за подпомагане на социалните жилища и подпомагането на енергийната ефективност там. До момента това, което знаем за френската система, подпомагането се дава на населението, което е най-тежко засегнато, така че се изключват семейства, които страдат от заплахата от бедност, но френските власти също към момента обмислят възможност за схеми за подпомагане, които използват финансови инструменти. Така че във Франция нещо започна и то ще бъде разширено за бъдеще и ще получи по-широки измерения. По отношение на мерките за енергийна ефективност, те се използваха и в едно много по-важно измерение в по-новите държави членки. Може би си спомняте, че имаше една разпоредба в регламента, който, която даваше при много ограничени обстоятелства европейските средства да се мобилизират в новите държави членки в контекста за а, интегрирано възстановяване на градските региони и за енергийна ефективност. А, малко се използваха тези възможности, но сега с отварянето на новия регламент много по-важни мерки а, започнаха да се предлагат в тези държави членки. Освен това, при съчетаването на усилията с Европейската инвестиционна банка и в някои случаи с някои национални банки, които също се намесиха, сега виждаме, че тези мерки също са се увеличили доста и ще бъдат увеличени в много по-голяма степен в идните месеци за да може а, логически да преценим тази мярка, а, по-настоящем не можем да а, сравняваме ефективното възползване от тези мерки с потенциалните 6 милиарда. А, ние винаги сме осъзнавали, че това е хипотетична цифра. И а, това в много държави сме го а, щели, че наистина надали в този програмен период всички ще се възползват от това. За Джаспър, ако правилно съм разбрала госпожа Шройтер, Джаспър се е съвместно предприятие на партньорството от Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и KAW. Тази техни, техническа помощ често се предлага на държавни органи, които са натоварени с задачата да изготвят големи инвестиционни проекти. Подпомагането, което се дава е всъщност експертна помощ, което означава, че нещата работят по конкретен начин, включват се експерти, било то на етап подготовка индивидуални проекти или чрез хоризонтални консултации при, да кажем, изготвянето на секторна стратегия, няма значение дали е за развитието на железопътната мрежа, водоснабдяването, пречистването на отпадни води и така нататък. Тоест целта е да се подпомогнат правителствата в такава експертна светлина, за да можете те да са подготвени в края. Цялна, край, крайната цел е те да могат своевременно да изготвят големи проекти и да ги подадат на Европейската комисия вие направихте препратка към аспекти на качеството и спазването на правилата на общността, то се подразбира, че когато става въпрос за екологични проекти, експертите присъстват там, за да дадат съвет а, за основните изисквания задължения, които трябва да се изпълнят, за да може проекта в крайна сметка да бъде прият от Европейската комисия. Системата има за цел да бъде на разположение на държавите членки, но и в някакъв смисъл да действа и в наш интерес, в интерес на комисията, да получаваме висококачествени предложения за проекти, които да се представят по-бързо от държавите членки. Благодаря, казва председателката. С това искам да закрия заседанието. Ще се срещаме на 9 декември след седмица, 9 часа сутринта в четвъртък. Искам да ви напомня да сте на време, защото а, много а, натоварен дневния ред. А, искам да ви напомня за решенията на координаторите а, вчера и в Лиеж, както и в а, Страсбург. Така че. А, Днес можем да приключим с тази точка. Благодаря на всички за активното участие, за тези, които останаха до края. Благодаря и на преводачите. Everything? No.